Okay, colleagues, I suggest we, um, we start today. Добър ден, колеги. Добре дошли на днешното заседание. Още едно изслушване в контекста на масовото проследяване е, ще се проведе. Днес ще изслушаме два кръга говорители, пър, два, две сесии. Първото е обмен на мнение с е, представители на гражданското общество в САЩ и втората сесия ще е посветена на дейностите на подаващите сигнали в областта на проследяване и следене и тяхната правна защита. Няма да отнемам време с дълги уводни бележки. Днес ще е, чуем двама изтъкнати е, така е, известни организации в сферата на гражданската, е, гражданските свободи и защита на данните. Е, те са Марк Ротенберг от ЕПИК. Е, познат ви е. Той е бил в тази е, комисия и преди, пък и в парламента по няколко повода. След което е, ще изслушаме госпожа Кетрин Крамп от е, Американския съюз за граждански свободи, която е, е адвокат. Е, Марк, имаш думата, за да започнем дискусията. Благодаря, госпожо председател, е, членове на Европейския парламент и на комисията Либе, приятели, гости както и тези представители на Националната агенция за сигурност, които може би, че са прочели моя имейл. Казвам се Марк Роденбърг, директор на е, Центъра за, елек... за неприкосновеност на частната информация. Ние сме неправителствена организация, не сме е, зависими от която и да е партия политическа в САЩ, не получаваме пари от държавна агенция, не получаваме, не получаваме пари и от частни компании, просто се опитваме да представяме е, мненията и настроенията на ползвателите на интернет по тези въпроси, които са ни събрали днес. Работим в тях тясно взаимодействие с е, организации за граждански свободи и е, защита на потребителя, както и с НПО-та в няколко организации по света. Миналата седмица организирахме важна конференция във Варшава, в Полша, е, под надслов Нашите данни, нашия живот, с ударение върху защита на непрекъсността на личната данни в съвременната ера. Е, помолиха ме да говоря за е, групи в гражданското общество, които се занимават с тази тема в САЩ. Е, ще ви кажа какво е направено до тук, какво трябва да се направи и ще ви приканя вие да предприемете някои конкретни действия. Ще започна с следното. От 11 е, септември е, организации на гражданското общество в САЩ работят заедно, за да създадат един климат на отчетност и надзор за огромните, е, поради въведеното масово проследяване, въведено чрез законодателство, създаване на центри на сливане, нови системи на биометрично установяване на самоличността, проследяване на хора, лица и техното движение в САЩ САЩ. Постигнахме известни успехи, но имаме и е, провали, неуспехи. Е, някои разпоредби е, от съответния закон бяха модифицирани по наш, с наше съгласие, някои разпоредби бяха разширени е, против нашата воля. Е, колкото до закона за е, проследяване на информацията, бяхме разочаровани, когато конгрес, Конгреса реши да разшири този закон, който първоначално беше предназначен за един ограничен проблем да проследява само чуж, чуждестранни агенти, шпиони, които действат в, е, на територията на САЩ, да разшири този обхват и да събира данни от много по-широк диапазон от хора, повече отколкото ние бяхме съгласни. Както казах, казах, имахме успехи, имахме и неуспехи, не но нищо не ни беше подготвило, нищо не, не, нямаш, нямахме никаква подготовка и не очаквахме документа, който излезе е, в началото на това лято от господин Сноуден. Е, това накара американската телевизионна компания Horizon да е, прилисти всички е, телефонни указатели без изключение е, е, с чисто, е, с цел данни, които са там за вътрешна комуникация. Аз съм преподавал право на лични данни повече от 20 години в САЩ. Никога не съм виждал издадена за съдебно решение заповед с такъв и широки последствия. И без никаква възможност да се, да се оспори законността на това или да се поиска оправдание от правителството за тези действия. ACLU, който е, започна вече важно съдебно диране, във върхов... което стигна до Върховния съд преди година, признава, както и ние, че тази съдеб, това съдебно решение, тази заповед е незаконосъобразна. Те е, е, подадаха жалба в е, районния съд в Нью Йорк, ние до Върховния Първоначално ни казваха на какво основание успорвате това, тази заповед. Разбира се, съдът може да издава заповед за набиране на доказателствен материал. Разбира се, аз казах, съда трябва да има съответната правно основание за това, когато търси да набира такъв широк набор от доказателствен материал, както в този случай съда, който издава такава заповед. Защо а, имаше скептицизъм към това? Скептицизма ни а, всъщност така спечели подкрепа. Професори по гражданско частно право, дори а, Върховния съд изпратиха а, писма за подкрепа в, на нашата кауза към Върховния съд в, на щатите. Казаха, че този, а, нашата а, молба трябва да бъде чута, че тази заповед на съда е незаконосъобразна и трябва да бъде отменена. А, в, е, от тогава в САЩ и другаде е, е, са правени много опити да се засили вниманието на хората към тези програми за следене, които дори след атентата не можехме да си представим, че биха могли да бъдат въведени и в САЩ. Не можехме да си представим дори, че целият ни интернет трафик, който минава през компании съседали седалища в САЩ ще бъдат така лесно достъпни до Националната е, агенция за сигурност. Е, е, тогава именно си дадах сметка колко обхватна и дълбока е тази програма и се приготвих, подготвих обращението си към вас днес. В тази седмица Нью Йорк ни, Нью Йорк Таймс ни излезе с друг репортаж, който нали, привлече вниманието на всички. Националната агенция за сигурност е, Е, може да е, проследява е, списъци на гласоподаватели, GPS, информация за собственост, данъци, данъкоплат, телефонни указатели, какво ли не според документацията, която днес беше пусната. Тези профили, на такъв вид профил на гражданите на САЩ, който е в ръцете на някаква американска агенция, е нарушаване нарушаване на личните права. И е, едно последвало разследване, освен текущото, е, след този акт за е, наблюдение, за проследяване, трябва наистина да бъде предприят. Но Днес бих искал да насоча а, е, думите си към нещо, което занимава вас по-специално е, и а, е, то разбира се е свързано с следенето на Осана на щатите на граждани на Европейския съюз. Ще започна конкретните си бележки със следното. Смятам, че всички правителства са задължени да защитават и да гарантират сигурността на гражданите си. Смятам, че всички правителства имат право да се опитват да разкриват е, за всякаква заплаха срещу е, нацията, срещу страните им. По тези ключови въпроси не смятам, че някой от вас мисли различно от мен. Въпросът обаче е следния. Как едно правителство, как едно демократично правителство е, прави разлика между приятелите и съюзниците и действителната, е, тези, които представляват заплаха. В първоначалната концепция на закона за е, разузнаване и проследяване на чужденци, е, целта е, беше, е, е, ударението беше върху действителната заплаха срещу САЩ. И наистина в, с закон, с закон да се създаде базата за електронно проследяване. Днес обаче сме толкова далеч от тази предпоставка, от тази първоначална предпоставка за поведението на електронно наблюдение, че сякаш самия принцип, основен принцип принцип на закона е обърнат с главата надолу е, защото всеки момент този закон може да се използва е, и да се, с него да се злоупотреби с желание да се е, замаскира, избегне, заобиколи, грешно изтълкува или пренебрегнат правни органи с цел да се разшири практиката на набиране на данни. Е, хора, които се тревожат за е, личните свободи, независимо дали в Европа или САЩ, трябва наистина е, да бъдат еднакво заинтересовани от намиране отговор на този проблем. Какво можем да направим? Какво трябва да направим? Три кратки препоръки ще формулирам правителствата, които се занимават с, с комуникират по широк диапазон от въпроси, те комуникират помежду си с цел да стимулират търговията в полза на своите потребители и компании. Но аз тук говоря от името на ръководители на потребителски организации в САЩ и в Европа, като ви казвам, като така предлагам днес да е, следното. Може би ще е мъдро от евро, страна, еврейска страна да е, прекрати преговори, търговските си преговори е, в очакване на, разслед, на е, разследването по е, този акт. Защото как, е, каквито и ползи да, се извлек, да бъдат извлечени от търговията, те ще бъдат отречени на отделни лица, ако наистина личните данни безпрепятствено кръстосват граници и а, е, няма гаранция за защита за тяхната неприкосновеност е, и е, лични свободи. не трябва да се продължат, не трябва да продължават преговорите по нови търговски споразумения, ако нямаме адекватна сигурност за защита на личната свободи. Е, и личното пространство. Отново да огледаме е, сегашната е, рамка за пренос на данни за пътниците и и банкови е, е, данни. Това е, е, не дава възможност да се разкрият истински заплахи за сигурността и в САЩ и в е, Европа. Не подсказвам каквото и да било. Проблемът обаче е, от гледна точка на Европа е, че когато вашите данни стигнат САЩ, е, там е, е, няма защита, която е, в противен случай би трябвало да се гарантира от е, Американския закон за американски граждани. Е, и тук е, могат да бъдат потенесени исторически причини. Когато 1974 година бе прият този закон, малцина законотворци си представяха, че днес Американ... федерални агенции на САЩ е, като съвсем рутинно ще набират информация за своите граждани в полза на други правителства или информация за граждани от други страни. И може би съвсем не без основание авторите на този акт е, вградиха в него такава силна закрила символа за американските граждани. Но 40 години по-късно в нашата ера е, финансовите е, регистри, пътните регистри, е, публичната информация, почти всичко, което може да бъде цифровизирано, все повече изтича към Федерална агенция в САЩ. Може би е необходимо за някого да събира такива данни, но аз не виждам смисъла, не мога да си представя такова основание да се набират е, данни и информация, без да се е, вградат съответните гаранции за неприкосновеността на тези данни е, сега, други принципи са потъкнати, са потъпкани тук. Принципа на реципрочност, на взаимност е добре е, установен в американското право. И ако ти си е, американски граждани имаш известни гаранции, трябва същите гаранции да са осигурени за европейските граждани. И накрая, е, е, е, е, неотложната необходимост да се създаде една международна рамка за защита на личните данни. Зная, че това е, е, занимава този, е, е тази комисия до голяма степен. Зная, че това е въпрос, по който комисаря Рединг и други многократно са е, говорили е, през последните години. ХЕПЕК и други НПО-та е, са е, така призовавали в е, щатите да ратифицират е, е, конвенцията за, е, за защита на личните данни. Е, защото това са известни гаранции, е, международни гаранции за лични данни но си даваме сметка, че все повече натиск има да се преразгледа международната харта за граждански права, особено член 17, където са засегнати държавните гаранции, държавната закрила. Тази харта скоро бе одобрена от комисарите за защита на данните на тяхното заседание във Варшава и е подписана от много държави. Може би е, това е окончателният е, момент от моите бележки, пък и началото на това как е, ще започнем да формираме защита на личните данни в съвременния на днешния етап. 48 година е, е написано следното. Никой не трябва да е, накърнява и да, да, да е, споделя данни по незаконосообразен начин с други. Всеки има право на защита от закона, също такава намеса в личното му пространство или поплазновение срещу него. Тези думи бяха казани 1948 година. Те е, обобщават, символизират общата дейност на демократичните правителства, които се стремят да защитат е, е, личната неприкосновеност на техни граждани. Аз споделям и смятам и би трябвало това да е обща грижа на правителството от двете страни на океана. Благодаря. Invite... Uh, благодаря. Сега давам е, думата на втория ни оратор, госпожа Крамп от Американския съюз за граждански свободи. Заповядайте. Thanks. I'm obviously new here. I appreciate the help. Благодаря, благодаря, че ми помогнахте за микрофона. От името на Американския съюз за граждански свободи искам да благодаря за възможността да се изкажа пред вас за масовото наблюдение и подслушвания. Нашия съюз е, е организация на гражданското общество. Над 500 000 е, души са членове. Ние застъпваме принципите на свобода и равенство, залегнали в нашата конституция и в федералното законодателство. Разбирам, че целта на това изслушване е да установим фактите, свързани с данните за послушване, да установим колко широко е, се е разпространявала тази практика. Аз ще отделя време в такъв смисъл да говоря за програмите, по които бяха, за които беше съобщено от организации на гражданското общество в Штатите. Ще опиша какво правим ние като усилия да ограничим подобни програми. Надявам се, че по този начин, като опиша работата на организациите на гражданското общество в Штатите, ще дам възможност на вашата комисия да предприеме съответните решения за това как да действа. Благодарение на Сноудън и няколко много смели журналисти, в момента се провежда този дебат за масовото следене в Штатите, който закъсня всъщност. През последните няколко месеца стана ясно, че Националната агенция по сигурност всъщност е, на много, в много голям е, мащаб и съвсем незаконно подслушва телефонни разговори и електронни комуникации, не само в Штатите, но и по света. И по секция 2, е, алинея 15 от съответния закон, Националната агенция за сигурност е, събира всички метаданни за всеки телефонен разговор в Штатите и извън по съответните разпоредби на друго законодателство, е, също агенцията е, следи електронните комуникации по света по начин, който ние до сега дори не разбирахме. Разбира се, има и други програми за следене. Има програма, посредством която със съдебни решения може да се получи достъп до огромни бази данни за разговори е, до 87 година назад във времето. Като тези данни се използват в е, вътрешни правни е, дела. Но трябва да ви е ясно, че тези данни не се ограничават само с вътрешната сигурност. Националната агенция по сигурност вече започва да нарушава много споразумения и за търговия като не запазва сигурността на данни, свързани и с търговия и с други дейности, които се съдържат в чатове и други електронни комуникации. Агенцията може би предоставя те подобни данни на външни лица. Няма да губя, ще опиша сега в подробности усилията за нашите усилия по относно тези програми. Ние от дълги години се притесняваме от това какви законови възможности има в щатите за оповестяване на резултати от програми за подслушване. Защото в края на краищата гражданите по света трябва е, и имат интерес да не се разкрива информация от е, масово използване на данни на правителствено ниво. Америка е, така, аргументите бяха, че не бива да се притеснява от подобни програми, защото те се отнасят само до чужди граждани. Yes is an important distinction between surveillance of other governments в края на краищата става дума за следене в масов мащаб на граждани, на граждани на чужди страни и макар това да е незаконно, а дори да би било законно, не означава, че правителството трябва да го толерира. Сега разбрахме от Сноуден в какъв огромен мащаб се е провеждало това следане. Също така, противно на политиката на американското правителство, всъщност е, подобни информации се събират. Събира се информация за разговори на американски граждани с чужди граждани също така. Ние подадохме жалба, с която успорвахме конституционната основа на подобни практики. Работи по въпроса работят и активисти на човешките права, юристи. Става дума за работа и за последене на колеги, клиенти, активисти на човешките права представители на Amnesty International, Human Rights Watch и други международни организации. В февруари 2013 година Върховният съд на щатите отхвърли нашата жалба с основание, че не може да се докаже, че е имало следене над подобни комуникации. И ако имахме разкритията на Сноуден малко по-рано, може би изхода от това дело ще да бъде различен. Освен това, нека да говоря и за масовото подслушване или проверка на разговорите от страна на Националната агенция по сигурност. Има, получихме данни, че всеки е, разговор, данни за всеки разговор се, съдър, се събират ежедневно от агенцията – и тази програма се разраства по обхват. Като там се съдържат данни за всеки американски гражданин, включително и колко дълго, да речем, той е разговаря. Подобни а, данни вече се събират а, от всички големи телефонни компании и това се случва от 7 години насам. В вестник Guardian излезе статията за Horizon и една седмица след като излезе статията, ние се обърнахме към съда с иск да се закрие тази програма, защото считаме, че тя нарушава основни конституционни права по алинея 1 и алинея 4 алинея четвърта ни защитава срещу незаконни претърсвания и подслушвания. Президентът Обама обясни, че всъщност е ставало дума за събиране само на метаданни. Но по четвъртата поправка към Конституцията всъщност няма никакво значение какви данни са събирани, защото се нарушават неприкосновеността на личния живот. Изключително важна информация в края на краища може да се получи от това да знаете е, на кого телефонира човек всеки ден. И когато събирате информация за даден човек, е, с кого разговаря в течение на дни, имате много добри данни за това с кого поддържа връзки. Той, т.е. нарушавате и неговите права за свободно сдружаване, например. Също така, за да може да е свободен един гражданин и организациите на гражданското общество, те трябва да имат възможност за свободни комуникации. Съществуват граждани, които са готови да разкрият данни за това какви, какво следене се осъществява. Самият факт, че има такова следене, вече е нарушаване на основни права. В Конгреса бяхме много активни, е, съюзяваме се с други организации, за да упражним натиск в парламента да се позове на е, е, член 15, 215, където се визира възможността да се събират данни за чужди терористични организации, съответно и за чужди граждани и съответно да се събират данни за телевиз... телефонни разговори. Готова съм да отговоря на въпросите ви. Пред... Благодаря на двамата оратори. Известно е как процедираме. Първо ще чуем въпроси от докладчика, докладчиците в сянка. След това ще дам възможност на останалите членове на комисията да поставят въпроси. Ако не остане време, ще имаме и втори кръг от въпроси и отговори. Вече постъпиха заявки за изказвания, но искам да помоля, помоля всички да бъдете максимално кратки, за да имат възможност всички колеги да се изкажат. Господин Мораес, благодаря. Ние имаме много въпроси и няма да ни стигнат всички изслушвания, за да получим отговори. Първо към Марк. Вашето изказване беше много добро. Вие споменахте член 17 от Международната конвенция за граждански свободи. Вие също ни запознахте и, и с мнението ви свързано с програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Международната конвенция се отнася до закрила. Закрила за нас и моят въпрос за това е според вас, какво ще бъде решението на Конгреса тази седмица относно тази конвенция? Ние трябва да изготвим доклад. Ние искаме да разберем в каква степен е необходимо да бъдем защитени. На второ място, трудният въпрос за трите препоръки, които вие ни отправихте за SWIFT, търговските споразумения и прочие. Добре е, че има такива препоръки, но може ли да навлезете в повече детайли? Как виждате всичко това? Дали да се преустанови ползването на SWIFT и прочие? Как виждате развитието в законодателната сфера в САЩ в това отношение? И на следващо място за директивата ни за закрила на личните данни. Вие не споменахте връзката между а, нея а, и разследванията, които се осъществяват. И въпрос също към госпожа Крамп. Вие имате ли политика в а, това отношение? Може ли първо да изслушаме всички въпроси? Господин Вос от името на НП, докладчик в Сенка. Аз също бих искал да благодаря на ораторите. Аз също бих искал да благодаря на двамата е, представители от САЩ, но ако беше интересен е, на тяхното изложение, от гледна точка на американците, е, пък и от наша, имам един-два въпроса по-конкретно по препоръките, които господин Ротенберг отправи за предприемане на една по-твърда позиция в това отношение. Чувате ли ме? Чувате ли е, превода? Сега да? Е, бих искал да изясня нещо с вашите е, препоръки. Е, защото в споразумението за свободите, е, за свободна търговия, е, този, значи, защитата на данните може да ползва тези споразумения за свободна търговия и бихме искали наистина това да се веде като стандарт и като елемент от тези договори. Второ, имам чувството, че е, говорим за два различни подхода. Единият е легалния път е, е, по линия на споразуменията и другия незаконния, чрез Националната агенция за сигурност. и аз се питам, е, кое да е, по-скоро да закрием е, законосъобразното или да отстраним законовото. Значи, когато им, искаме да въведем международен план защита на данните, ние като европейци трябва да имаме предвид, че няма да се възприема непременно нашия стандарт там. На какво ниво искате да става това прехвърляне на данни? Кое, кое, кой стандарт да се въведе американски, европейски, китайски или руски подход към нещата. Всичко това се обсъжда, но трябва да е ясно, е, че има различни е, представи за защита на данните, различни подходи и стандарти и освен това трябва да се установят едни международни принципи в защита на данните. Има ли е, такова нещо в момента? Благодаря. Аз съм докладчик в е, Сянка от името на Алде, но от любезност ще се изкажа най-накрая. Първо давам думата на представителя на групата на зелените. Благодаря ви, че сте тук, че ни запознахте с вашата гледна точка. Много интересна е идея, която ми хрумна, е да ви запитам какво считате, че ще стане, ако службите, базирани в трети държави, бъдат обект на следене в степента, в която а, сега Агенцията за национална сигурност извършва това по отношение на Yahoo, Google и прочие. Бихте ли казали нещо повече? Каква е вашата гледна точка по въпроса? наблюдаваме странна ситуация. Има толкова много служби, които са базирани в САЩ. Това създава проблем за ползвателите от Европейския съюз по отношение на опазването на информацията, на личните им данни. В САЩ има ограничен дебат, фокусиран само върху правата на гражданите на САЩ. Има ли възможност да се преодолее това? По отношение на международните стандарти също трябва да поставим въпросите, като имаме предвид преговорите, които се водят по отношение на рамково споразумение за защита на личните данни между САЩ и Европейския съюз. Не забелязваме особена охота от страна на САЩ за внасене на изменения в закона за неприкосновеността на личните данни за да бъдат обхванати и граждани, които не са граждани на САЩ. Считате ли, че а, трябва на международно равнище да се настоява за прозрачност на достъпа, който имат правителствата върху данни? Трябва ли да има определена рамка? Считате ли, че въпросът би трябвало да бъде отнесен дори до ООН? Това би могла да бъде интересна идея. Относно а, Международната конвенция за граждански и политически свободи, а, прилага ли се тя в а, САЩ или не се прави нищо от страна на правителството по отношение на нарушения на тази конвенция? От ЕКР няма докладчик в сянка, не виждам друг представител на ЕКР. Сега давам думата на госпожа Ернст от ГОЕ. Благодаря ви преди всичко за това, че сте тук, че дойдохте, защото това е нещо, е, в което не само ние сме потърпевши, но вие също, така че в този смисъл сме партньори на двата бряга на океана но това е насърчаващо за нас е, е, във връзка с една ситуация, която на моменти не изглежда безнадежна, но надявам се, че не е така. Следния въпрос имам. Ако е, претеглим всички аргументи за и против, каква, какво пречи най-много на едно действително промяна на ситуацията, обръщане на ситуацията. Какъв е, е, каква е отправната точка, какъв трябва да бъде подхода, не само закон, от законова гледна точка, но по принцип, какво трябва, откъде трябва да тръгнем, за да променим нещата. Не виждам отговора в закона. Искам да видя какъв е наистина подхода, от къде, къде да тръгнем. Може би трябва да има международни рамки, стандарти, оттам да тръгнем, може би от чисто морални принципи, защита на другия, респект към другия. Според мен нещо във формата и във формата трябва да се промени. И второ, както вие казахте, че е, за договорите за свободна търговия, че е много важно е, и че може би те трябва да бъдат е, прекратени. Аз мисля по същия начин. Мнозина в тази е, зала смятат, използваме тези споразумения, е, но вие излезахте и, и, и смятат, че могат, е, е, това може да се използва като клауза в тези споразумения, защита на данните, но вие подсказвате нещо друго, да, да бъдат прекратени въобще в знак на протест или е, как, е, какво ще кажете по този въпрос? Е, после, е, има ли е, сред населението в Штатите нещо като движение, така, вълна от, ако щете, недоволство или някакво движение или протест срещу масово шпиониране, масово подслушване и следене? Um, Благодаря. Сега и аз ще задам няколко въпроса от името на Ауде. Първо, какво е вашето впечатление за това какво може да бъде ефективно като действие, като противодействие на следенето? Има доста законодателство в това отношение, но все пак има и ограничения. Всички тези програми за масово следене в край на краищата се а, е, оправданието за тях е необходимостта да се засилва сигурността. Но в края на кращата, къде, къде са доказателствата, че ни е необходима тази сигурност? И къде са доказателствата, че тези програми дават резултати, че са ефективни? Има ли механизми за е, проверка на резултатите, включително и на законодателно ниво? Освен това, има ли данни, е, че се използват данни за цели, не свързани с сигурността? Е, така, говори се, че се използват тези данни и за други цели. И има ли други е, законови инструменти? Тук нашите оратори така намекнаха за това. Има инструменти от взаимната правна помощ. Не може ли американците просто да поискат от нас информация, вместо да си взимат от нашите бази данни? И накрая вашите съюзници винаги много се е, впечатлявам от работата, която вършат е, гражданските организации в Америка. Кои са вашите партньори в Европа, в гражданското общество на Европа? Има ли е, така е, зародиш на Европейски съюз на граждански свободи? Е, работите ли с е, други организации? Имате ли сътрудници, съратници в Бразилия, например? Знаете там проблемите с подслушването на техния президент и така нататък. Това са, бяха първия кръг от въпроси. За втория кръг от изказвания имам пет заявки, но сега ще ви дам възможност да се изкажете първо по първите. Ще се опитам кратко да отговоря и да не се повтарям. Питахте какво ще се случи в Штатите. Трябва да е ясно, че макар, че е, Американското правителство е готово да си затвори очите пред големите политически е, раздори в това отношение, колкото и да е странно, по целия политически спектър е, има съгласие, че програмите не следва да продължават и че не е редно да съществуват. Само пет гласа не достигнаха да се прекрати финансирането за програмата за събиране на данни за телефонни разговори за Националната агенция за сигурност. Това ни дава надежда, поне по отношение на борбата в щатите, т.е. че ще има промени. Президентът говори за това, Конгресът също, неправителствените организации работят, но има и един проблем. В момента тези промени не биха имали отношение към следенето кора извън е, Америка. Трябва да сте наясно, че е, съпротивата срещу подобни дейности и евентуалните проблеми, които ще бъдат, промени, които ще бъдат въведени, ще променят ситуацията в Штатите, но няма да променят нещата извън Америка. И е, тук зададохте въпроса за предложенията, които сте, сме направили и евентуално какви ще бъдат резултатите, е, примерно за търговските преговори. Мисля, че това е един от начините, по който вие можете да постигнете конкретни резултати. А ако е, имате разумни искания, и е, настоявания и за подобряване на търговията дългосрочно и за защита на неприкосновеността на данните е, промени в е, закона за неприкосновеността на личния живот е, могат да защитат данните, свързани с гражданите, т.е. Събират се данни и вие трябва да искате законови защита, не само споразумение, а законова защита, която да даде съответно ниво на защита на вашите граждани. Именно за това ви предлагам да направите подобни предложения. Говорихте също, че има съществени промени в е, регламента и директивата за защита на личните е, данни в Европа. Ние също в е, Штатите настояваме да се прилага съответното законодателство, предложено от президента за защита на потребителите и непрекосновеността на данните на потребителите. За сега обаче това споразумение няма законова сила. Ако има повече е, натиск е, да влезе в сила това законодателно предложение, е, считам, че то ще се отрази в Европа, защото ще има повече практики на защита на данните на потребителите. Говорихте за законови проблеми и как да се е, справим с подобни проблеми. Има споразумение е, за сътрудничество. В края на краищата е, трябва да има приложение на законодателството. Трябва да се огледа също дали съответните споразумения и законови режими се прилагат на, са, на практика, защото те могат да съществуват. Въпросът е доколко действат. Така че вие трябва да проследите името именно това, как се прилагат съответните споразумения. Говорихте колко е важно да има прозрачност на данните. Ние абсолютно сме съгласни с това, защото най-добрият механизъм за защитата на неприкосновеността на личния живот е да има прозрачност. В края на краищата всяка организация става все по-отговорна към гражданите, ако има достатъчно прозрачност, ако гражданина може да отиде и да каже, мога ли да видя какви данни имате за мен, откъде сте ги получили и как ги използвате. Та, една организация, която има добра репутация и има достатъчна политика на прозрачност, ще се съобрази с подобни изисквания. Така че прозрачността е ключов момент за защита на данните. Също коментирахте как да решим тези проблеми. Аз се опитах да отговоря с конкретни препоръки първо, промяна в законодателството за личните данни. Това би помогнало много. Също е, влизането в сила на закона за защита на данните на потребителите. Също да има и международна рамка за защита на данните. Е, в щатите, какво правим? Е, ние разглежда, разглеждаме съответното законодателство за следене на телефонните разговори, за проследяване финансиране на, те, на терористите, за събиране на данни и така нататък. В момента е, сме се обърнали за мнения от е, специалисти. Също искаме да видим доколко правните власти се възползват от подобно законодателство и е, евентуално да, да видим какви е, решения са взимани от съда е, в несъгласие с правителствената политика. Това са най-различни дейности, които те едва ли е, могат да донесат промени, но едва ли промени тук в Европа. Председателката също попита за закона за свободата на информацията. В край на краищата, когато говорим за правата на гражданите, информационното общество, ние имаме няколко проблема, свързани с поведението на нашето правителство. Е, господин Сноуден определено упражни е, натиск и сега излиза на бял свят много повече информация, много повече неща се виждат в края на краищата. Става е, дума за правителствена дейност и ние имаме право да знаем каква е тя. Благодаря. Вие споменахте една организация с репутация може да предостави нужната информация. Например, аз когато попитах американската страна каква информация имат за мен, те не бяха готови да ми отговорят. Госпожа Крампа, аз ще допълня казаното от господин Ротенберг. Един от въпросите беше какво ще стане, ако други страни правят същото, каквото а, прави а, АНС по отношение на Google и Yahoo и други интернет фирми. Правителствата сега разбира, че е много опасно да разчитат на интернет инфраструктурата, базирана в други държави. Вероятно това ще се промени и това ще намали възможностите на Агенцията за национална сигурност за следене. Относно докладът на Transparency International, че той е позакъснял, но нека да си спомним какво стана с доклада за Verizon. видяхме, че беше постигнат резултат. Трябва да се запитаме, къде бяха всички тези хора? Яху, Google бяха малко по-добри, отколкото телекомуникационните компании. Аз от години искам да получа достъп до информация на телефонните компании колко дълго съхраняват данни, текстови съобщения, телефонни обаждания, ходящи и изходящи. Най-вече получих информация от Хикари, Южна Каролина, тази информация. И на една страница получихме информация колко дълго всяка телефонна компания пази този тип данни. Това е информация обаче, която беше пазена в тайна от американските граждани дълги години. Сега те са по-мотивирани, защото считат, че ще бъдат засегнати техните бизнес интереси и не е резултат от някаква радикална промяна в позицията им. ФОЕ се оказа недостатъчен инструмент и това стана ясно от информацията, която получихме чрез Сноудън през последните месеци. Иска се информация върху лицата, които подават сигнали. Необходимо е да имаме достъп до цялата тази информация и това може би ще бъде изяснено в по-голяма степен по време на втората част на това изслушване. Едва ли намесата на граждански организации в САЩ ще доведе до съществена промяна, що се отнася до данните, които се проследяват за чуждестранни граждани. Благодаря. Така стигаме до втория кръг въпроси. Постъпиха пет заявки за изказвания. Искам да ви помоля, когато отговаряте, също да се върнете на въпроса за това дали е, има доказателства за резултати от използването на данните или за злоупотреба с тях. Освен е, петимата колеги, които заявиха желание да се изкажат, е, има ли други желаящи? Не. Госпожа Вагел. Благодаря. Ще задам въпроса си на унгарски язик. Изглежда се намираме в неравна конкуренция с Съединените Американски щати когато проведохме изслушване за нарушаването на правата в Унгария, имаше много по-широко присъствие на изслушването и изненадана съм колко малко са хората, които присъствах е, в залата. Когато беше изслушването на товариш, е, нямаше празни места в залата. Дори господин Тавариш самият той отсъства сега, въпреки че е толкова голям поборник за е, човешки права. Изглежда липсва интерес към нарушенията на законността и нелегалните дейности от страна на Съединените щати Няма ли нещо от сценария на Орвел от 1984 година? Защо правителството събира цялата тази информация за европейски граждани, както и за собствените си граждани? Това, което ни казват, разбира се, това е лъжа, е, че им е необходимо да има тези данни в борбата срещу тероризма, но всеки а, знае, че това едва ли е така, след като подслушват разговори на президента на Бразилия или на разговори с щаб-квартирата на ООН. Ако става дума за борба срещу тероризма, те ще могат да сложат край на войните, които допринасят за развитието на терористична дейност. И така, според вас, защо е необходимо събирането на тази информация, за какво ще смята да използват. Американския съюз за граждански свободи, други граждански а, организации. Как смятате да защитите Сноуден? Кой ще защити правата на господин Сноуден? Господин Зипъл за две минути. Госпожа Зипъл. Ще бъда кратка. Радвам се, че представители на гражданското общество на САЩ казват, че има дебат за събирането на данните и че а, това е стигнало много по-далече, отколкото е уместно след 11 септември. Говори се за защита на данните, за неприкосновеността на личния живот. Когато говорите за реакция от страна на правителството, може би са предприяти някои мерки по отношение на правата на граждани на САЩ. Считате ли, че това става, защото правителството осъзнава, че са стигнали прекалено далече а, или пък а, или само заявка за това да се сложи край на дебата? Искам да разбера дали вие имате ваши идеи как е, да се проведе дебата между Европейския съюз и САЩ. Съгласна съм с Марка Ротенберг, е, че продължаването по същия начин, сякаш нищо не се е случило при воденето на преговори между Европейския съюз и САЩ, няма да промени нищо. Ако правилно съм ви разбрала, гражданите на САЩ е, са доволни, че ще спре следението на а, техни граждани, но нямат проблем с това да продължи следението на европейски граждани. А, съгласна съм с казаното от господин Ротенберг. единствения шанс е да се а, стопира споразумението. Ако имате други идеи как да продължим дебата тук в Европа и в още по-голяма степен между организациите на гражданското общество в Европейския съюз и вашата организация, господин Бронкс. Благодаря. Как Агенцията за национална сигурност извлича информация от тези масирани данни, които се събират? Дали определят списък на лица, на организации или пък на случайен принцип? Сигурно има цяла армия хора, която се занимава с подобно нещо каква степен граждани на САЩ са засегнати от а, случайни неполитически контакти, които а, биха били обект на подозрения и биха могли да бъдат а, неблагоприятно засегнати. Дали тази информация само се събира или пък се предприема някакви действия? Колко широк е дебата в САЩ? Кой настоява за продължаване на следението? Кои лобисти имат връх? Дали данните се предават на трети страни? Господин Байден, Байден миналата седмица каза интересно нещо, че проблема с следението е, че се използва не само за това, за което предлагам, а, а че може да се е, стигне до намаляване на активността на хора и а, е, някои хора може да се въздържат от ползване на уебсайтове дори нарочно. Силите за сигурност е, обикновено не считат, че трябва да спазват законите за неприкосновеността на личния живот в същата степен като останалите. И на последно място, относно присъствието. Ако срещата на 24-ти, тази среща а, и следващата среща бяха проведени на една и съща дата, сигурно ще, ще да има по-голяма посещаемост. Председателката, аз не отговарям за това. Не считам, че ни липсват а, заседания. Господин Вайзенхорцер Äh, Благодаря за тази изчерпателна информация, която ни представиха нашите гости. Това сочи, че очевидно в е, САЩ те е, тази, е, този проблем се дискутира, той е така, има място в съзнанието на хората и това е предпоставка за поправене на ситуацията в е, Штатите, но все още не тук в Европа. Мен ме интересува по-конкретно какво мислите за това, че наистина би трябвало да има по-тясно взаимодействие между неправителствените тук и в Штатите, парламентаристите също и а, нас а, вземат ли ни несериозно в щатите и какво трябва да правим, за да а, е така. А, а, може би а, в крайна сметка не съм убеден. Може би в крайна сметка всичко ще се размине и ще се раз... нещата се развият положително посока, но не съм особено убеден в това. Госпожа Латфорд. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Марке и на Катрин за помощта, която оказват както от страна на EPIC, така и от ACLU. Не трябва да прекъсваме контактите между Европа и САЩ, тъй като имаме толкова много общи интереси. За мен въпроса не е противопоставяне на Европа и Америка, а, а за защита на правата на гражданите и за контрол върху личните данни. Ние искаме да намерим начин за оказване на интелигентен натиск върху правителствата и бизнеса. Не става дума само за Агенцията за национална сигурност на САЩ, но също и за GCHQ в Обединеното кралство. Ние имаме европейски проблем за прекалено използване на следени от страна на разузнавателните служби. И така, как можем да модулираме натиска, за да не си навредим сами на себе си? Трябва да използваме възможностите да работим по-тясно заедно и да намерим възможности за постигане на решения чрез убеждаване на Конгреса. Софи Инфелд и аз имаме опит а, с а, председателя а, на комисията на Конгреса на САЩ по въпросите на националната сигурност, която не се безпокоеше особено, че чуждестранни граждани са обект на следене когато ставаше дума за тайните полети на Церил. Закона за непрекосновеността на личния живот помогна за защита на правата на американските граждани, нали? Може би да започнем сега с отговорите от Катрин. Няколко въпроса са. Е, ще опитам да отговоря. Няколко, Марк ще продължи. Няколко въпроса имаше за Сноудън и каква, под, какво се прави в САЩ да му се окаже помощ е, той вече заяви, е, всъщност ние казахме, че е, сме му безкрайно признателни за това, че заостри вниманието на обществеността към тези проблеми и че наистина, ако трябва да му се окаже някаква помощ и закрила, трябва да, тя трябва да тръгне от щатите. Сега, как се използват различни извадки от данни? Различни програми има. Някои програми е, в някои програми става дума за масово набиране на данни, без диференцирането им в други отделни е, откуси, отделни е, кластери, откуси от данни, така че няма глобален отговор на този въпрос. Да се надяваме, че това, което ще разкрие от тук нататък господин Слоуден, ще покаже повече неща. Освен това ще накара повече хора в администрацията американска да говорят по тези въпроси и оттам ще е, излезат наяве повече факти. Сега, охлаждащия ефект е, от е, наблюдението върху различни дейности. Наистина, ако има а, а, а, има някакъв страх у хората, знае, че ако техни комуникации се следят, техните а, а, а, стъпки в интернет се следят от а, а, някакви агенции, това наистина е а, е, стряскащо и възпиращо. Но аз а, последните месеци а, наистина а, се натъквам на такъв страх у хората. Хора спонтанно споделят с мен, че ги е страх да а, засягат разни теми в а, действията си по а, интернет, е, е, някои е, има опасение, че електронната комуникация се следи и е, и че наистина тези програми могат да доведат до е, взиране в собствения им живот. Ето защо съм признателна на тези, е, които пишат и говорят на тези теми. Е, много е, ограничен брой от тях е, имат достъп до тези документи, е, но е, малцината, които надигнаха глас, получиха институционална подкрепа, което улеснява нещата. Е, имаше въпрос за е, дали има злоупотреба с тези данни. Вече това е доста щекотлив въпрос, защото е, извън правител... хора извън правителството няма достъп до тази информация за това за какви цели тя е използвана. Дори в понякога администрацията пуска така частични, частична информация за това, че са е, е, блокирали терористични дейности и така нататък с информацията, която разполагат, но е, Отговорите общо взето на този въпрос, за какво се използват данните, не са особено ясни или са така е, доста мъгляви. Е, поначало въпросът е, ви имате достъп до информация, до която обществеността няма и до каква степен са ефективни тези програми, масовото подслушване на телефонни разговори, ако се помисли до каква степен е, е съразмерно, се измеримо това с нуждите, дали е пропорционална това като мярка, послушването с е, нуждите за борба с тероризма, много хора смятат, че е безпропорционално. Сега, е, моя колега и приятел и един борец за граждански свободи в Штатите скоро, който е поканен и ще присъства на следващото ви изслушване и ще чете изказване на господин но От него ще получите. Всъщност господин Морвай зададе този важен въпрос. Защо се набират данните поначало? Ще ви дам моят становище, моето мнение по въпроса. Е, данни, които се събират публично, допринасят за знанието сред обществеността и това е чудесно. Но данни, които тайно се набират, се използват за е, някой да се добере до власт и да контролира. И е, ето защо демократични правителства така се притесняват, до такава степен ги смущава тайното събиране на данни, защото те са лост за е, власт и контрол. Господин Нейпъл попита защо е, нещата, е, променят ли се нещата в САЩ. Да, имаме един е, диалог с, с обществеността, но е, сега е, правителствата вече е, споделят е, така смущението си от последствията от подслушвания, тяхното отражение върху търговските превори, преговори. Има едно ниво на, на, на един прак, който служителите най-високо лично трябва да преминат и това допринесе за отговора от САЩ. Господин Брокс даде няколко много уместни въпроса. Какво точно върши Агенцията за национална сигурност? И ние се питаме това. Моята организация Epic, Epic работи по този въпрос. Организацията на Катерин също. Редица конференции проведахме тази година, с които се опитахме да, да изясним картината. За мен най-така многозначителните документи са не само заповедите, които налагат правната закона, но всъщност те дават много подробности за това как се провеждат тези програми и това всъщност ни навежда и към съдебната практика, нарушения на, на процесуални нарушения от страна на съда и така нататък. Тук беше зададен въпрос за международните това, което смущава е, хората в, е, по света е, и че може да се злоупотребява с тези данни. Например, президента на Бразилия послушван дали ще се среща с... Той постави въпроса при среща с Обама. Госпожа Меркел постави също въпроса преди изборите или в рамките на кампанията за избори. Но затова е важно да продължаваме да наблягаме на това. Сега, един друг много важен практически въпрос беше поставен. Трябва да се е, внимава е, как се използва той в политическите битки. Е, скоро писах за американо-германските отношения в светата на защита на данните и е, е, едно от, е, така, една фраза в, в моето писмо, което се хареса на хората, беше приятелите не шпионират приятелите си. Е, е, трябва да се прави разлика между разследване, е, следствие срещу шпионин и хора, които са заплаха за нацията интереси на нацията и рутинното е, ежедневното събиране на данни за съюзници, приятели, колеги. И мисля, че там е разделителната линия. Благодаря така, значи смята, че трябва да се шпионират само потенциално заподозрени, които е, са заплаха за националната сигурност. Надявам се, че аз не представлявам заплаха за националната сигурност на САЩ. Um, Благодаря за изказванията ви. Е, убедена съм, че нашата комисия ще поддържа връзки за допълнителни въпроси, които могат да изникнат в процеса на разследване, на анкетата. Благодаря ви много за това. Сега, преди да преминем към следващата сесия, само да обобщя и да кажа пред тази комисия, че американските власти е, бяха поканени да е, говорят пред тази комисия, но те отказаха. Е, Получихме няколко писма от тях, ще цитирам отговор Съжаляваме, че не можем да предложим е, насърчение за е, официално участие от страна САЩ. На предишната сесия бяхме поканили и холандски е, официални органи, те отказаха, Великобритания също отказа за бъдеща... Не, поканени сме ги, но чакаме отговор за бъдеща сесия. Значи, ако търсим баланса на канените гости, трябва да знаете, че всички са поканени, но мнозина са отказали въпрос. Мога ли да, можем ли да видим екземпляри от тези писма? Ще е добре, защото можем да ги споделим с нашите избиратели избиратели в избирателните райони. Предполагам, че могат да бъдат е, разпространени от е, секретарията. Е, не вярвам да са тайна. Много тайни има, витаят пространство. не вярвам те да са тайна. Благодаря ви. Сега ще поканя следващия е, група е, оратори да вземат местата си на подиума. Следващата сесия е посветена на е, изпращащите сигнали за злоупотреби и нарушения, техната дейност от една страна, тяхната правна защита от друга както се каза, тяхната роля е основна. Един от основните правни инструменти за прозрачност, които, за съжаление, не функционират достатъчно добре. Ще чуем три изказания от господин Дрейк, е, бивш е, старши служител в Агенция за национална сигурност. След тази видеоконференция ще е, чуем господин Вибер, който е бив, Вибе, който е бивш анализатор на Агенция за национална сигурност. Ще се свърже с нас по видео, чрез видеоконференции и накрая ще чуем Ани Макън, Макън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 Давам а, сега думата ви за представяне от по 15 минути и тъй като ще имаме видеоконференция, ще трябва да се придържате много точно към времето, защото иначе технически няма да успеем да се справим. Сега давам думата на господин Дрейк. Заповядайте. Благодаря на Европейския парламент, благодаря и на вашата комисия за граждански свободи и права, за да участвам в това изслушване по проблемите, които ние се сблъскваме по програмите за подслушване на Агенцията за национална сигурност и нарушаването на е, личния живот на нашите граждани. Правителството често си сътрудничи с разузнавателния апарат, за да следи свои граждани в името на сигурността. Това по удобен начин ограничава правата и дава възможност за контрол. Председателката прекъсва. Преводачите молят да говорите малко по-бавно, ако обичате. И се, използват се също така и различни е, е видове технологии, а в момента оратора дава е, по, подробности от своята биография. Използваше се е, разнознаване за дори патологични е, личностни проблеми, но никога не съм считал, че ще се използват за такива цели възможностите на разузнаването. Защото така се следи не само, следят не само американски граждани, но и милиони граждани по света. А и въпросът е ние искаме ли да бъдем граждани на тайна държава, разузнавателна държава. И всеки, който е, има нещо, което се счита за неудобна истина, може да бъде е, обект на наблюдаване и е, обект на събиране на огромно количество данни за личния живот. Тази практика вече се разпространи и съвсем не се ограничава до борбата с, с тероризма и друга, престъпност. В момента вие се борите с тази а, тайна държава, шпионираща държава, която а, нарушава правата на гражданите и подкопава самото устройство на обществото. Нарушава и механизмите за търговия, като се поставя над закона и е, оправдава, целта оправдава средствата за борба с е, заплахи, които далеч не са реални. Много често подобни заплахи се размахват пред е, обществото, за да има оправдание за събирането, тайното събиране на тези данни също се поставят под въпрос и самата технология и протоколите за предоставяне на информационни услуги от съвсем законови е, компании, които спазват всички правила за защита на данните. И по този начин гражданите губят доверие в подобни системи. Подкопава се и е, суверенитета на нашите граждани, е, суверенитета на държавния апарат. Сноудън разкри данни, че правителството на щатите в индустриални мащаби е, събира данни за личния живот на гражданите – с което нарушава интегритета не само на а, държавите, но и на гражданите, не на щатите. Аз а, съм наясно с това. Аз работих в тази система а, и знам докъде се простират програмите за а, секретно наблюдаване след 11 септември. А, Наясно съм също с е, използването на програма за подслушване от най-модерна техника. Събират се телефонни данни, имейл адреси и много други е, данни, просто за едно общо е, наблюдение на мрежата и извличане на данни като се е, отдалечават от основните разписа... предписания на Конституцията. Правителството на щатите злоупотребява с националните инструменти на властта от 70-те години. Тайните програми за следене бяха родени в първите дни след 11 септември, в резултат на решения не чак толкова закономерни от американското правителство, не бе необходимо да се вземат подобни решения. и ако се следваха законови мерки, е, възможността, включително и технологичната възможност за защитаване на неприкосновеността на гражданите, ще, ще да бъде много по-развита. Аз съм разговарял с висши служители, включително с а, висши служители, които подаваха сигнали за нередности, за злоупотреби, разхищения. Едни такива данни е, предизвикаха проверки от 2003 до 2005, където се разследваха милиони е, долара злоупотреби. като бе установено, че подобни програми далеч не са много ефективни в е, постигането на целите. Аз лично през 2006 година направих избора да упражня правата си по първата поправка на Конституцията и подадох е, сигнали за разхищения и злоупотреби свързани с подобни програми за следене. Но, вместо да се разгледат съответните нарушения, Всъщност правителство започна да разследва е, изтичането на, организа... на информация. Аз бях обвинен именно в това. Започна преследване срещу мен. Бях принуден да напусна позицията си на държавен служител. Бях сложен в е, черен лист, нямах достъп до информация и платих много голяма цена, е, включително. Е, бях принуден да е, използвам всичките си спестявания за пенсия с, за цел е, да се защитавам. Така че е, подаването на сигнали за наредности дава и следния сигнал, че когато се каже истината, правителството прибягва до директна политическа репресия и цензура. И когато подобни конституционни нарушения се изнесат в публичното пространство, те се третират като нарушение а, на, държавната, на националната сигурност, насажда се безсрамно а, страх и, и раздор е, по отношение на е, деяния, които с нищо не застрашават националната сигурност. Те се квалифицират като престъпни деяния, застрашава, застрашава се и свободата на пресата. Аз направих всичко, което можех, за да защитя е, правовите, законовите права на американските граждани, които бяха нарушавани от моето лично правителство абсолютно без всякакво основание, само а, като претакст да се започне а, проверки. Напълно безотговорно и е, еднолично решение. Аз лично подавах сигнали, защото смятах, че има нарушения в е, национал, Националната агенция за сигурност, бях подложен на следене, включително и с е, електронни средства, влязоха в е, дума ми да направят отпуск. След това бях е, съден по 12 пункта и бях осъден на 35 години затвор. Тоест тези обвинения предполагаха 35 години затвор. Това е симптоматично за навдигащата се мощ на е, противоконституционната държава, за нарушаването на правата, на неприкосновеността на личния живот, за това, че от това, че аз подадох е, сигнал, аз бях превърнат в враг на държавата. Аз бях първия подаващ сигнал, който бе е, подложен на съдебен процес бях обвинен, че съм шпионин, а не, че подавам сигнали за нередности. И практически нямаше никакви ограничения в методите, които бяха използвани, за да бъда контролиран. Това се случва и с други. Следение от страна на правителството в такива мащаби нарушава правата на гражданите и именно гражданите трябва да са наясно с това какво ги чака в бъдеще, когато се подкопават или напълно е, биват е, решени гражданите от своите права. Е, можете да си представите какъв климат се създава, е, с климат на страх, за изпълнение на личните цели на правителството. Все по-далеч от конституционните права е практиката на правителството. Е, то се отдалечава от гражданите, използва разузнавателни данни и изопачава ги и нарушава всички форми на демокрацията. И нищо по-нездравословно за демокрацията няма от това да се упражняват в сянка подобни права. Аз станах е, обект на преследване е, и като един от тези, които подават сигнали за нередности – и в момента има огромно е, движение срещу подобни личности в американското общество. Просто в момента се изгражда архитектурата за една полицейска държава там. Нарушава се сигурността, нарушава се е, неприкосновеността на личния живот, а гражданите не могат да е, упражняват демокрация в такава страна. Това се прави съзнателно в щатите, тайно и целенасочено. Дори да става дума за заподозрени терористи и за престъпници, не е възможно, не е необходимо да се събират данни в такива мащаби. По този начин е, се поставя живота на всеки гражданин, той се съизмерва с една просто собственост на, на американското правителство и бива обект на тайно преследване и подслушване. Американски сенатор, който проведе едно изслушване през 70-те години, ни напомнят какво може да се случи, когато се използва режима за следене за ограничаване на свободите. Ако един диктатор заеме разузнаването и следенето, няма да има начин да се противопоставим, защото няма да има начин да се организира съпротива срещу правителството. За, в момента технологията има такива възможности, че гражданите трябва да бъдат предупредени да търсят начини да се защитават от практиките, от тайните е, практики на своето правителство, които се опитват да притиснат всеки, който, опитва, който разкрие подобни програми. Трябва да има прозрачност, е, законова отговорност, трябва да има право на асоцииране, право да се е, изнасят на светло всички сигнали за злоупотреби и, и зло, е, разхищения, трябва да е, бъде ясно какви са правомощията на правителствените агенции. Надяв... Трябва да има възможност за е, защита на всички е, данни на интернет, защото в момента е, в световен мащаб се наблюдава въз... Е, абсолютна загуба на възможността да се защитат личните данни и едно пълно разширяване на режима на следене. Нарушава се личните данни, трябва да има режим за поставане под отговорност на всички правителствени организации и институции, които нарушават е, личните данни, също е изключително важна ролята на доставчиците на информационни услуги в момента – possibility of the unequal gaze and reality of surveillance and observation, real or imagined. Председателката прекъсва. Извинете, преводачите ви молят да а, намалите темпото и ако обичате да приключите. Аз отказвам да се примиря с а, това, което се случва с мен. Аз е, в края на краищата не се озовах в затвора и сега мога да говоря за това, което се случи. С мен смятам, че едно свободно общество няма нужда от е, е, огради, е, цифрови, така да кажа, огради ние в противен случай ще загубим основното, което ни прави личности и хора. Um... Благодаря ви за това експозе. Сега имаме видеовръзка с господин Вибе. Той е бивш старши анализатор. Той е, е в Вашингтон и ще разговаряме с него чрез видеоконферентна връзка. Господин Агвилар, членове на Комисията по права на човека, поздрави от Вашингтон. За мен е чест да говоря пред вас по толкова важна тема за всички цивилизовани държави, свързана с неприкосновеността на личните данни. Необходимо е да има защита на хората, които обичат свободата навсякъде по света. Жалко е, че в САЩ има хора, които играеха важна роля в промяна на Конституцията на САЩ по начин, който не сме наблюдавали векове наред. Имам предвид четвъртата поправка, която защитава правата на гражданите на САЩ. Трябва да има причина за да се позволи нарушаване на неприкосновеността на личния живот. Но а, това е променено изцяло от Агенцията за национална сигурност. Директора Майкъл Си, а, Хейден каза, а, че четвъртата а, поправка а, има преди по-скоро разумни основания за подозрения отколкото формулировката, която цитирах по-рано. Тоест се дава свобода на действие да се тълкува какво може да бъде в интерес на разузнаването след трагичните събития от 11 септември. От тогава нататък нараства следението с одобрението на Конгреса, който все по-често казва да в името националната сигурност, вместо да изпълнява своите надзорни функции, така както е предвидено в Конституцията на САЩ. Стигна се до допълнително объркване след представянето на технически обяснения. Конгреса капитулира, когато стана дума, че АНС събира информация за граждани на САЩ. От агенцията казаха, че това е случайно, но благодарение на Сноуден ние установихме, че това твърдение е невярно. Двама бивши високо уважавани директори на АНСМ, Уилям Олдъм и Боби Ейман, направиха рязки коментари по въпроса. Мога да ги перефразирам на базата на статии в пресата. Ако имаше военен съд, президента Буш трябваше да бъде отстранен от длъжността. Нью Йорк Таймс преди седмици по-рано посочи, че е имало масово подслушване. Но се твърди, че Одам е бил толкова ядосан, че започнал да обсъжда все още а, класифицирани като а, поверителни данни, защото не е могъл да се контролира. Същевременно а, са положени, тези хора са положили клетва за защитават Конституцията на САЩ. Като ръководител на Националната агенция за сигурност, той трябваше да гарантира, че всички служители на агенцията строго спазват основното правило да не послушват граждани на САЩ без да имат съдебно решение. Едман беше един от най-уважаваните ръководители на разузнавателна служба в САЩ. и той е автор на закона ФИСА от 78 година. В закона се казва, според него, че не може да се прави нещо. Не може да се прави нищо, което не е разрешено. В началото в АНС основните изисквания са били да се придържа към закона и да се промени закона при необходимостта. Но Еден не се стреми към а, промяна в закона, а към а, интерпретацията му по-различен начин а, от а, Министерството на правосъдието на САЩ, определено без решение на съда и без а, а, одобрението на американските граждани. С помощта на сегашните технологии не е необходимо да се балансира сигурността и свободата. Няма причина да се пожертва едното за другото. За да се постигне сигурност чрез анализа на това, което наричаме големи данни. Първият слайд, който виждате, ви дава определение за съдържанието. Както знаете, този дебат за електронното наблюдение включва две категории информации – метаданни и информация. Отделете малко време, за да прочетете някои от примерите, които виждате на екрана. All right, could we have the metadata slide, please? Председателката, господин Вибе, мога ли да ви прекъсна за малко? Презентацията е разпространена, защото е трудно да я четем от екрана, но колегите я имат в своите папки, имате пред себе си, така че можете да продължите. Съжалявам за прекъсването. Да, искам да спомена няколко примери, свързани с съдържанието за вашата комисия. Съдържанието на документ от тип Microsoft или пък имейл или на телефонно обаждане. Това са примери за съдържанието, докато метаданните са описание на съдържанието. Например, когато направите телефонно обаждане, използвате телефонен номер. Този телефонен номер, на който се обаждате, от който се обаждате, са примери за метаданни. Това е адресиране на наш жаргон. Както имате имейл адрес, както имате адрес в Twitter или в Facebook или където и да е другаде. Това са все адреси и те са метаданни. А, също там, където казвате за какво се отнася имейла е метаданни. Имена също номера на сметки, фотографски, фотографии, а, колко обемни са те. Всичко това са примери за метаданни. Слайда, който се нарича проследяване на Боб. В САЩ съдържанието не може да бъде разкривано без решение на съда, но метаданните са отворени за инспектиране от когото и да било според законите в САЩ. Заплахата се състои в това, че чрез метаданите, всеки път, когато някой се докосне до информационна електронна система, остава някакъв отпечатък. И този отпечатък може да бъде събиран от онези, които искат да направят електронно проследяване те могат да бъдат а, подредени във времето. И така, когато а, вие имате интерфейс в информационните системи, може да се види по календара, по часовника а, и да се проследи какво точно правите, кога общувате с а, всяка от тези електронни системи. И проследяването на Боб започва в 6 часа сутринта и свършва към 10.30 вечерта. И виждате какъв е писа примерите за електронните а, транзакции, в които очаква и а, следите, които оставя след себе си. Сега можем да преминем към слайда за незаконно използване на частна информация. Това е специалното специалния отдел на Агенцията на САЩ за борба с наркотиците. Тук може да видите какви са правилата следвани от тази организация. Вижда се, че информацията от АНС се използва от други правителствени агенции на САЩ, за да могат да изпълняват те своите отговорности. В този случай тази агенция за борба срещу наркотиците се интересува от случаи на търговия, трафик на наркотици. Незаконното използване на частна информация обаче се маскира, маскира се източника на информация ако някой е бил обвинен в правната система на САЩ, той трябва да се раздели с възможността да се изправи в съдебна зала срещу своите обвинители, защото никъде не е отразено, че информацията идва от АНС. Така се завуалира източника, сякаш данните са дошли от обичайно разследване, извършвано от ФБР или от друга разследваща агенция. Масовото събиране на телефонни метаданни в САЩ може да стане от Върховния съд, където има едно дело от 79 та година Смит срещу Мериленд на базата на това съдебно решение се базира цялата инфраструктура за достъп до метаданни на разузнавателната система в САЩ. В този случай е, имаше случай на турмоз над жертвата. Полицията е инсталирала послушвателно устройство, за да докаже в съда, че съответното лице е извършило престъплението. Това използване на метаданни позволява на правителството да събира масови данни. Но разбира се, ние не можем да се съгласим с това. Този въпрос трябва да бъде разгледан в съда. През 79-та година никой не можеше да се представи, никой съдия не може да се представи, че ще има такова масово използване на електронни устройства, на транспондери, на операции, банкови операции, използване на кредитни карти и прочее и прочее. Четвъртата поправка към Конституцията на САЩ искам да ви я прочета. Тя е важна за вашите разисквания. Правото на хората да бъдат а, а, гарантиран тяхната сигурност, лична, на техните документи а, срещу неразумни притъсвания а, и иземвания не трябва да се нарушава а, и няма да бъдат а, издавани разрешения, само а, това трябва да се допуска, когато има нужната информация, подкрепена от показания под клетва. Аз не познавам европейското право, но допускам, че много от вашите закони за защита на неприкосновеността на личния живот са в същия дух. че не трябва да се базира само на догадки или на ненаучни доказателства, трябва да има солидни доказателства. И последната графика, която предлагам нашето внимание, е озаглавена акцент върху анализа. Една или две степени на разделение. Компютърните системи а, са, не са заплаха за а, личния живот. Е, те могат да гарантират тази неприкосновеност. Този анализ може да се прави, обаче без да се нарушават правилата, свързани с защита на личния живот на гражданите. Тук на този слайд е, е, има един пример. Джон Доу, който живее в Чула Виста, Калифорния. Той не е лош човек. Той той може да е лош човек, също терорист или нещо подобно. Той има контак, контакти с а, различни а, субекти, които са отразени в жълто. И тези са заподозрени лица. Все още обаче не е доказано, че те са виновни за каквото и да било. Тези, които са отразени в жълто, с които той говори или комуникира, са защитени с а, кодиране. Тази техника им позволява да бъдат представени на това визуално изображение, но няма идентифициращи данни. Само една система с номера или пък друг начин на отразяване на тяхното присъствие, без да се разкрива самоличността им. Това е възможно чрез софтуер. Не е необходимо да се излагат анализаторите, които извършват анализ на разузнавателните данни, да знаят кои са хората за тях. Анализатора ще продължи да следи съдържанието и метаданните, свързани с Джон Доу. Ако възникне метаданни или съдържание, които показват, че тези жълти точици, с които той общува, са виновни, тогава трябва да се обърне към съда, за да разреши той разкриването на самолечността на тези жълти точици. Това не означава непременно, че заседава съд. Повечето от критериите, които съда определя като вероятна причина за разкриване на самоличността могат да се определят в софтуера, в една компютърна система. Наричаме това бизнес правила или пък поредица от бизнес правила. Съдебната процедура, определена от съда, критериите, отразени от съда, трябва да бъдат съпоставени с данните на съответната агенция, която има правото да извършва подобна наблюдение. Но това трябва да стане в рамките на секунди или микросекунди, ако се използва тази техника, за да може да се защитят невинните хора. Председателката, господин Вибе, ние трябва да приключим аз имам неблагородната задача да следя за времето. Затова ви моля да приключите с вашето експозе, за да можем да дадем възможност за въпроси. Да, това беше всъщност последния ми коментар. Съвсем на време ми направихте бележка. Благодаря. Сега се чувствам неудобно. И така, колеги, предлагам да поставим веднага въпросите на господин Вибе вместо края на а, тази част от изслушването, тъй като все още имаме видеовръзка с него. Така че първо ще дам думата на докладчика, на докладчиците в сянка. Госпожа Морвай също поиска а, думата, за да постави въпрос на господин а, Дрейк. Първо господин Морайс, вие нямате въпрос. Господин Влос има думата от а, името на НП. Въпросите се надявам да ги чуете на английски. Ако имате някакъв проблем, моля да ни дадете сигнал. Имам въпрос относно оценката на данни и събирането на данни. Тъй като тук установяваме на фактите, интересувани дали оценката на данните, която сте провели, е при опасност, заплаха за сигурността или общо економически и политически оттенък има? По един въпрос, е, отговаряйте на всеки въпрос по-отделно. В САЩ хартата на Агенция за национална сигурност дава възможност да се разследват въпроси, свързани с е, разузнаването. По всяко време стига да са те срещу външна, външен обект, чущ на САЩ. Това е хартата. Но как, каква е фината настройка и как се прилага на практика, вече това се постига чрез отделни споразумения с държавите членки. Някои от тези отношения са повлияни от е, партньорства или е, сред резиденти в тези държави, други не са. Съществуват различни спогодби и различни клаузи, широко или тясно споделяне е, на данни според тези споразумения. Благодаря. Следващия въпрос е от господин Албрехт от Зелените. Благодаря. Бих искал да зная до каква степен възнамерявате да се приложи бланкетно задържане на мета данни? И дали това се разпростира и до достъпа до база данни от компании в чужбина, от страна на Агенцията за социална сигурност? Отличен въпрос. Ще отговоря последния начин. В, свя... в днешния свят не е толкова, не става дума толкова за това къде се съдържат данните, къде са данните. Стига те да са свързани в глобалната мрежа, в World Wide Web. Тогава те ще са достъпни от организация или агенция. Единственото, което би попречило на такъв достъп е протоколния достъп в софтуера и защитени гейтвей или е, кодиране. Ето защо, за да се защитят данните, където и да се намират те, те трябва да са много строго кодирани. И ключа за декодиране на данните не трябва да е в ръцете на разузнавателните организации. Той трябва да е в ръцете на съд или някакъв неутрален орган, който да гарантира алгоритмите за декодиране да не са на разположение на всички, на когото, е, който поиска. Сега, дали е за предпочитане данните да се пазят на едно така добро, благоприятно място, но и то е, е възможно да бъде хакирано или е, да бъде проник, да, да се направи пробив там. Така че отново кодирането е отговора. В техниката, която ви показах на последния видеограф, е, там където свързах точките, от това става ясно, че няма нужда за задържане, запазване на данни, които не са свързани с е, крим, престъпна е, дейност. Това може да се прехвърли през съда и данните да се, да се гарантира индивидуален достъп до всички тези данни при всеки конкретен случай. Това възнамеряваме. Благодаря от е, го е представителя. Съвсем накратко. Казахте, че е, източниците се скриват, замъгляват. На мен тогава не ми е ясно как може агенцията да представи тези източници. И какво, как това би се отразило на гражданите? Um, yes. Uh, when intelligence... Когато организации за следене и разузнаване си вършат работата както ние очакваме от тях, проблеми няма. Разбираме, че те трябва да защитават своите източници и методите си. Това са двете неща, които трябва да бъдат защитени. Но, когато данните се използват извън хартата на организацията. В САЩ ние имаме традиционна бариера, постава между законоприлагащите, правоприлагащите органи и агенциите, така че да не се получи в една, да не се превърнем в една полицейска държава, която да злоупотребява с данните, личите данни. Но се боя, че точно това, на това сме свидетели, зараждането на полицейската държава. И все повече по-широко използване на тайна информация от отделните държавни агенции. Сега имаме примери събрани от Reuters. Имате в а, вашия файл два документа, два диапозитива. Един е за специалния отдел за борба с наркотиците в Агенцията за борба с наркотиците. Там там е отговор на въпроса ви. Как това засяга гражданите? Това става чрез съдебно дело. Не знаеш всъщност, че си обвинен възоснова на данни, които твоето правителство, използва, правителство е използвало без да е авторизирано за това. Значи правителството действа извън комплекта права, права които ти като граждани спазваш и всеки друг трябва да ги спазва. Тоест тази това тайно използване на информация е опасността, която подкопава гражданските ни свободи. Един докладчик от госпожа Морвай. Съвсем кратко обаче. Благодаря, господин Уибе, като бивш анализатор. Как, как бихте отговорили на тези, които казват, че Добре, събират се данни, това е в ход, но тези данни са ни нужди за националната ни сигурност, за борбата с терористите, чрез този набор на данни. И втория ми въпрос. Аз е, също съм била адвокат на дявола, но искам да го чуя, изглежда съм адвокат на дявола, но искам да го чуя от вас като потвърждение. Според вас, къде са данните, които сте събирали от хора като господин Боб, от примера, който давате в диапозитивите? Кой е използвал тези данни и за каква цел? Очевидно е, че не са ползвали тези данни за борба с тероризма. Кой е използвал данните, които са набрани по поръчка на Агенцията за национална сигурност и за каква цел са били използвани? Една организация, която се занимава с електронно проследяване, по различни причини естествено не, не се нуждае от всички данни. Те трябва да имат достъп до някои от данните, където и да се намират те. Отново говорим за вероятна причина, така че целта на процеса е да плъзне и да проникне в целия свят на данни, метаданни и съдържание. Ударението трябва да е винаги върху тези групировки, които са най-близо до криминална дейност. Но не знаете, че има криминални престъпления. Вие търсите свидетелства и е, улики, като например е, джихад, е, уебсайди на джихад, дисти, е, хора, които участват в радикализация, уебсайтове, които имат за цел радикализация, които говорят, обменят информация за продажба на, на, на наркотици в мрежата, те могат да бъдат претърсени, послушвани. Това е отворено за обществеността. Това е така изходният пункт, но има и такива, е, и аз дадах примера. Не ви трябват всички данни в света, за да проследите няколко връзки на дадено лице с други групи в света, за да бъде това фокуса на вашето разузнаване и анализ. Пак казвам, не е нужно да имате първоначално всички данни, за да успеете. Просто ви трябва да имате съответните данни с една-две степени разделение. Началният пункт, Джан Доу в същия, Джан Доу в същия, в този случай. Това е данните, които са ви нужни, не повече. Питате къде отиват данните за Боб. Значи те могат да бъдат в е, интернет доставчици на интернет услуги, телефонна компания, всякаква в търговската сфера, някъде в тази система. Къде се намират тези данни? Те могат да бъдат, където и да се намират, те могат да бъдат получени, предоставени на съдия, например, или чрез софтуер, който е, се управлява от съдия или съд. Отново не е нужно да се трупат данни в някаква огромна база данни с намерението някой ден те да потрябват и да се ползват. Това просто е ненужно. Извинявам се, много закъсняваме. Аз самата ще задам въпрос от името на либералите и ще премина към следващия кръг. Имам два въпроса. Споменахте ИСОС и е, Националната агенция за национална сигурност. Е, господин Дрейк спомена Конституцията. Няма да се очуда, ако не чуем нещо подобно от господа Машон след това. Вие започвате да работите в Агенцията за национална сигурност. Допускайте, че ще работите в, една, в един конституционно съобразен контекст. Какво ви накара да мислите, какво ви накара да е, дадете сигнал, да, да излезете, да, да биете камбаната? И как, какво мислите за това, че хората имат съмнения, боят се да критикуват е, и чувстват ли се те безопасност да го направят? И казвате, че ключа за декодиране на данните трябва да са в ръцете на съдилища, но а, ако един съд не функционира както трябва и непос... Е, скорошните примери сочат точно това, какво става тогава? Първият въпрос – защо аз не бих могъл да критикувам или да бие камбаната. Аз мога да го правя по две причини. Когато се натъкна случай на корупция или злоупотреба, за едно от, нещ, от тези действия е, имаше репортаж в новините. Трейлблейзър, пионер беше наречено то, защото но предпоставката върху която почиваше този сигнал не беше премислена добре. Това се случва често в големи организации, където е, хубави вдъхновени идеи биват, биват отдавани, удушени от е, популярни, харесващи се на всички идеи, например да се дават е, крупни договори на, поради някакъв е, търговски интерес и обикновено е, конгреса, хора в конгреса, лобисти подпомагат и съдействат на този интерес. Защо аз дигнах глас и критикувах? Защото господин Били и моя колега получиха информация, че Агенция за национална сигурност незаконно събира и ползва данни, за които не е авторизирана. Именно данни, свързани с граждани на САЩ. Какъв беше втория ви въпрос, забравих? попитах дали е, хората се чуват и други се чувстват е, свободни, достатъчно свободни и достатъчно в безопасност да, да дадат сигнал, да подадат сигнал. Не, не се чувстват в безопасност. Аз се опитах е, да призова и други да участват в това начинание, но те имат работни места и се плашат за благосъстоянието си, боят си за... Така че те отказаха. Наистина това е начин на на потискане на е, свободата, е, но вероятно, сигурен съм, че ще има желаящи да вдигнат глас. Благодаря ви. Благодаря много за това, че бяхте с нас и отговорихте на въпросите. Желая ви всичко хубаво. Малко изоставаме с графика. Последният участник в тази сесия, е господин Машон, надявам се този път да съм го произнесла вярно, е, бивш служител на MI5. Благодаря. Благодаря за отправената покана да се явя тук пред вас. Ще говоря за това, което се случва в Обединеното кралство по отношение на разузнаването на законовия режим, какво се случва с подаващите сигнали за нередности. А, също ще дам и няколко препоръки, ако уважаемата комисия е готова да ги чуе и можем да дискутираме. Нашите агенции по разузнаването в Обединеното кралство са по-стари от американските, датират от 100 е, години и повече. От е, първоначало официално те не съществуваха и парламентаристите нямаха право да задават въпроси с какво се занимават тези агенции. През 1911 година излезе първия закон за официалните тайни е, с цел да се предотврати изтичането на информация към трети страни. Ако е, под, по силата на този закон те на, се реши, че си виновен, вече човек можеше да престои доста години е, в затвора. Е, но е, след като дълго време всъщност шпионите се разхождаха в е, Англия напълно безнаказано, подслушвайки, наблюдавайки, от 80-те години вече има закон. Първият закон за официалните тайни беше преработен всъщност поради един сигнал, на, поради е, закон за подаващи сигнали и скандала, който произтече закона от 89-та година направи едно ясно разделение между оповестяването на информация. В такъв смисъл, че ако работиш в разузнаването, ти нямаш право да оповестяваш информация за агенцията, която работи. Също така излезе и закона за службите за сигурност, за да бъде регулирана тяхната дейност по един по-демократичен начин. И след това MI6, Агенцията за международно разузнаване и е, държавния е, Държавния штаб за правителствени комуникации бяха създадени. Създадена беше по-късно и парламентарна комисия, която теоретически трябваше да има надзор над е, разузнавателните агенции. Но тази парламентарна комисия до този момент е напълно беззъба. Тя може да разследва само те не могат да разследват администриране, финансиране и политики. Не мог, те, могат, те не могат да искат достъп до документи, не могат и да разследват обвинения за престъпление. Това е рамката в момента в Штатите и е много иронично да обсъждаме, в, извинете, в Обединеното кралство и иронично да обсъждаме тези въпроси сега, защото Виждаме и какво се случи, примерно, с критията на Сноудън. Изключително важно беше да се е, въведат новите закони от 90-те години на Сам, аз работи в системата от тогава, защото беше необходимо да се поставят тези неща на законова рамка. И след 11 е, септември, като че ли разузнавателната дейност излезе по-на преден план. А, всъщност, когато работихме в MIF, ние с колега установихме, че толкова много нередности има там, че се почувствахме задължени да напуснем. По същото време напуснаха и много други колеги. Но в края на краищата ние е, така, нямаше начин вън от самата агенция да кажем каквото и да било. Затова моят колега реши да подаде сигнал за всички наредности, които се случват в MIFI, защото, примерно, се създаваха досиетата, досиета за министри и всъщност министрите, които се предполагаше да наблюдават е, разузнавачите, е, фигурираха в е, техни досиета. Също имаше задържане на данни, които можеше да уневинят терористи, но те не бяха оповестани. МАЙ 5 е, е, просто лъжеше пред правителството, за да прикрие грешките си. И а, е, аз лично напуснах заради това, че МАЙ 6 се занимаваше с операция в Либия за убийството на Кадафи, напълно незаконно бяха убити и невинни хора. Аз лично не считах и, че мога да бъда свидетел на такива неща. Затова напуснахме с моя колега, подадохме сигнали. Но поради, по закона на, за държавната тайна ние не можехме да оповестим тези неща извън агенцията. После живяхме тайно във Франция, още две години останахме там, след като се разкрихме, защото бяхме преследвани от Обединеното кралство. Колегата ми всъщност бе е, изправен пред съда два пъти. Веднъж той не се прибра в е, Обединеното кралство и не можа да се яви на, протест... на процеса. След това, през 2002 година, доброволно се върна, е, беше изправен пред съда и беше осъден. Така че много страшно е. Ние загубихме кариерите си, работата си, е, домовете си и бяхме застрашени с затвор. Моят колега Дейвид е, загуби работата си, беше арестуван. Аз също, е, членове на семейството ни също бяха преследвани. За нас това беше един много голям урок за това какво означава да живееш под непрекъснато наблюдение. Тогава не смееш един личен разговор да проведеш по телефона, не можеш да изпратиш един имей, имейл, не можеш да разговаряш по телефона дори в спалнята си. И е, също, евентуално, при, приятелите ти, може би, ще бъдат подложени на натиск да докладват за теб. Ние живеехме по този начин ред години. Също интересно беше да се е, види как е, медиите, които потенциално трябва да могат да подложат е, под въпрос подобни претики също бяха дължани под контрол. И в момента се използва законодателството, за да се потискат, примерно, информации за случая по Сноуден може да се излезе с решение на Върховния съд да се забрани е, публикуването на определена информация. Използва се е, закона за борба с тероризма, за да се заплашват е, терористи. Също така се използват различни начини за заглушаване на дебата, дори примерно по случаи като Сноуден. В Обединеното кралство ти можеш да се изправиш пред съда, а, журналист може да бъде изпратен пред съда по определено законодателство, свързано с националната сигурност. Примерно, ако той публикува истории, разказани от подаващи сигнали. Това се случва. Тоест, доста голяма каша е там. Няма разпоредба за надзор. Има комисия за разузнаване и сигурност, парламентарна комисия, но тя е беззъма, беззъба. Също напоследък излизат достатъчно истории, които показват, че са били принудени разузнавачи да лъжат парламентарната комисия. Та идеята, че теоретически има демократичен надзор, ако, примерно, се иска, раз, трябва да се иска разрешение за подслушване на разговори. Но един политик не вижда всъщност у, у целия случай, той вижда четвъртото ниво на обобщение, е, на сбито обобщение на този случай. Има така наречене съдебно нареждане омнибус и което е, разрешава е, да се е, произнесет определени практики за законни, когато те са разрешени от правителствения щат за комуникациите. Тоест дава се едно автоматично разрешение за 6 месеца. Това в никакъв случай не е всъщност режим на контрол. Защо се получава така? В край на кращата на, в Обединеното кралство няма писмена конституция. И е, всъщност е, е, разузнавателната общност е защитена от закона и абсолютно не подлежи на отговорност. И в самата общност се така създава етоса, че не може да се поставя под въпроса решенията. Не, не е редно да се подават сигнали. И всъщност, а, а, когато имаше обвинение, че MI5 и 6 се занимават с а, измъчвания, мога да кажа, че в предходните години подобни практики не е имало, защото а, се е считал за неетично. Но след 11 е, септември, като че ли тези практики бяха забравени, беше забравен тази, този етос, тази, тези етични е, принципи и е, започнаха да се прилагат практики на измъчване. Та, вътрешната култура, вътрешния дух много ефективно заглушава желанията за подаване на сигнали. Е, също в е, Штатите Обама използва закона за спионаж е, нееднократко за преследване на подаващите сигнали. Всъщност той го прави много по-често от всички предходни президенти. И това е в много голям разнобой с отношението, което Америка има към реални шпиони. Примерно руснаци, които бяха задържани, бяха върнати на Русия без изобщо да бъдат преследвани по силата на законодателството за шпионаж, докато американци, които работят в системата и подават сигнали, се преследват. Това за мен е, е нелепо. И в края на кращата се налага една глобална система на проследяване на антиутопия с списъци на терористи с практиката за изпращане на безпилотни самолети, с нахлуването в страни само на базата на недоказани разузнавателни данни, както се случи. Това е защото няма достатъчно прозрачност. И ние смятаме, че именно прозрачност и по-силни закони трябва да съществуват в това отношение. И какви са препоръките, които мога да направя в това отношение? Особено в Обединеното кралство, според мен, има нужда от а, смислен, а, реален парламентарен контрол, а, парламентарна комисия из, избрана от парламента, а не назначена от министър-председателя с пълни правомощия, да може да изслушва подаващите сигнали и е, съответно да ги защитава, а не да трябва те да разбиват живота си от това, че подават сигнали за нередност. И една подобна е, парламентарна комисия би имала доверие, би се радвала на доверието на хората, подаващи сигнали, в смисъл, че ще може да се проведе ефективно разследване за нередностите трябва да има пълно разследване, разглеждане на доказателствата, съответно да се търсят е, наказания, ако се установи, че има престъпления, защото в момента служащите в разузнаването много-много лесно могат да прикрият е, всякакви нередности. Определено в е, Обединеното крателство трябва да има дефиниция за това какво е нарушение на националната сигурност. Естествено, че националната сигурност трябва да се защитава, но много често това понятие се идентифицира с националния интерес, раздува се и не е ясно всъщност по какво, какво има предвид. Там се засягат и е, човешките права. Тоест трябва да има закон, е, правова дефиниция. Защитата на националната сигурност означава защита и на неприкосновеността и съществуването на националната държава и е, не може е, да се е, квалифицират много деяния, които може би тормозат хората като заплаха за националната сигурност. Също имаше така наречения, беше публикуван така наречения доклад Ешелон в 2001 година, че трябва да се изгради комуникационна структура в Европа да се скъса с зависимостта от е, щатите и е, да се направи така, че щатите да спазват Европейската конвенция за човешки права. И накрая, в заключение, трябва да има разработени политики за технологии, които да ни дават възможност да се защитаваме, ако държавата не го прави. Тоест, по отношение на мрезите за комуникации, ние можем да се защитим просто като отделни граждани, ако това не се прави на по-високо ниво. Има достатъчно софтуерни системи, които могат да правят това, ако не се прави на корпоративно ниво. И накрая, защо трябва да има подаващи сигнали? Трябва да има свободна медии, трябва да има свободен интернет. Ние в противен случай не можем да пишем, да дискутираме. Ще живеем в една Орвелова държава на антиутопия. Няма да имаме неприкосновеност на комуникациите си. Не става дума всеки да ни послушва. Много, много неприятен е, е идеята, че е, ти биваш наблюдаван непрекъснато, но в края на краищата трябва да има защита срещу е, набезите на една полицейска държава. В Гърция, екстремистската партия се радва на толкова успех, именно защото а, тя играе на проблеми, които са близки за всички, като например защитата на, на личния живот. А, аргумента, кой, с който излиза разузнаването за сигурност, трябва все пак да бъде балансиран с аргумента за неприкосновеност на личния живот, защото не може само с оправданието за враждо, вражески сили да се нарушава неприкосновеността на гражданите. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви много. Сега поставям началото на сесията за поставяне на въпроси и отговори към господин Дрейк и госпожа Машон. Искам да кажа, че доста изостанахме с времето. Ще информирам докладчика до мен, че ще съкратим неговите 10 минути в заключение. Да, значи вие се отказвате, печелим 10 минути. Искам да подготвя ораторите за следващата част от изслушването да бъдат дори още по-кратки, отколкото до сега. Защото действително изоставаме много с времето. Трябва да приключим в 6.30 заради превода. Господин Мораес, докладчик. Аз няма да правя заключения. Въпросът ми може да се струва банален, предвид е, на много силните изказвания, които бяха направени. Едно от нещата, което трябва да направим в нашия доклад, е, е да разберем е, философски и практически какви са основите, върху които са поставени правилата за защита на лицата, подаващи е, сигнали. Президента е, Обама говори по тези въпроси. Не знае какво вие може да кажете. To to us, um... трябва да ни кажете какво означава всичко това. Какви са възможностите, с които разполагат лицата, подаващи е, сигнали? Бихте ли ни казали Когато а, едно лице от НСА НС подаде а, сигнал на каква законодателна основа може да стане това. За примера с Обединеното кралство, аз съм запознат с Обединеното кралство в по-голяма степен – това не е свързано с неписаната ни конституция. Има държави членки с писани конституции, които имат проблем с контрола върху разузнавателните служби. В отделните държави членки в повечето от тях липсва парламентарен контрол – и за това подаващите сигнали няма достатъчна защита. Каква защита трябва да препоръчаме от страна на Европейския парламент? Председателката, благодаря. Искам да помоля останалите оратори да се придържате към две минути, дори още по-кратки да бъдете при възможност. Господин Вос. Господин Вос, отново ще се опитам на немски. Е, бих искал да говоря на немски, ако може. Разбира се, ние винаги търсим доброто съотношение между е, сигурността и неприкосновеността на частните данни, личните данни. Но е, питам се, при тези масови данни, до каква степен може са налични елементите на правовата държава. Въпросът е дали събраните данни се използват частично поне и за без опълномощаване, съответно опълномощаване за някаква цел. И оттам тези данни дали не могат да се използват и за економически шпионаж или политически шпионаж, а не само в случай на опасност за сигурността. Това е въпросът ми. Благодаря. Благодаря. Господин Албрехт има думата. Благодаря ви за вашето присъствие, за това, че споделихте вашето мнение. То е много важно за нас. Първият ми въпрос е какъв е мащаба на такова бланкетно събиране на данни, каквото сте наблюдавали. Знаете какво се е случило до 2006, господин Дрейк, когато, докато сте работили там. Искаме да разберем в какви мащаби се е случило това на времето. И към представителката на Ми-5 може би може да ни кажете нещо повече какво точно се е случвало. Говорихте за контрола, за парламентарен контрол. Как може ефективно да бъде направен но това според вас какво е необходимо да направим ние тук в Европейския парламент? Ако имате някакви препоръки, би било чудесно. Вие доста неща казахте за закрила на лицата, които подават сигнали за нередности. Председателката няма представител на ЕКР от Обединената левица, госпожа Ернст. Първо, наистина, чудесен ден, много хубав ден и за нас. Благодаря ви, че сте тук. Два въпроса имам, които ни занимават тук. Първо, как е възможен парламентарен контрол в този случай? Вие казахте, че трябва да се основе някаква комисия, независима. На европейско равнище какво е нужно и какво реално може да се постигне? И второ, мен ме вълнува най-много това. Разбира се, защитата, закрилата на даващите сигнал трябва с закон да е регламентирана. Какво трябва да се направи в това отношение? Тук четах е, информация, препоръки от вас. Всичко това е чудесно. Но още нещо искам да зная за защитата на даващите сигнали. Това за нас е червената линия в дискусията за защита на данните. Трябва нещо решаващо да се случи, да се промени там. Така че бих искала да се върнете на темата още веднъж. Благодаря, госпожа Емст. Аз ще задам последния въпрос в този кръг от името на Алде, в качеството ми на докладчик Сянка. Бях доста впечатлена от това, което казахте, че има война срещу подаващите сигнали за нередности. Но това е на практика борба срещу демокрацията. Ако механизмите за прозрачност не действат, тогава лицата, които подават сигнали, са единствения инструмент, с който разполагаме. Извинете, че използвам думата инструмент, за да разберем какво точно става Колкото и невероятно да звучи, оставаме с впечатлението, че има разузнавателни служби, които действат изцяло безконтролно. Все още има хора, които дори заседават в а, този парламент, които наричат а, лицата, които съобщават за нередности, престъпници. Какво бихте казали за подобни хора, които твърдят, че тези, че лицата, подаващи сигнали, са престъпници? Вторият ми въпрос е защо органи като Конгреса или Британския парламент, или който и да е друг национален парламент, приемат да бъдат водени за носа. Защо го допускат? Защо допускат... Е, сякаш има държава в държавата. Ако ние претендираме, че сме демокрация и че имаме а, е, моралното право да изнасяме лекции на останалия свят, защо парламентите не действат, защо не упражняват своите права на парламентарен контрол, защо не се вършат е, работата. Това не мога да го разбера. Надявам се да можете да отговорите. Да започнем от господин Дрейк, може би. Що се отнася до защитата на подаващите сигнали, в моя случай аз бях изложен изцяло на произвола, защото не бяха приложени никакви законови права в моя защита. Въпроса за, за държането на данните и върховенството на закона. В САЩ, според четвъртата поправка, се изисква да има причина, подкрепено с писмени показания. Вие също питахте какви са мащабите на тези незаконни действия. Сега се а, претърсва и земва. Посочено е кои са точно нещата, които трябва да бъдат иззети. Въпроса за промишлен или друг вид шпионаж. Има съобщения в печата, които сочат, че се използват разузнавателни данни за други цели. Целта изглежда не е само да се защитава, а че тази информация може да се използва и за други цели, например за политически цели. Що се отнася до мащабите, аз бях до 2008 в национал... Агенцията за национална сигурност, когато бяха поставени основите на програмата Призъм. Правителството на САЩ разшири в доста голяма степен това, което се правеше през предходните 2 до 5 години, а не се имаше безпрепятствен достъп до огромни обеми данни, включително до телефонни данни до данни за телефонни обаждания. Това показва какви огромни са били мащатите на използване на тези методи, които са институционализирани. Що се отнася до контрола в законодателния орган на, на САЩ, имаме органи, които са доста компрометирани, Малцина са конгресмените и сенаторите, които се опълчват. Има огромни суми, за които става дума. Така че следението, наблюдението е голям бизнес. Може да се събира данни, може да се продава информация, например, за абонатите на дадена фирма, на правителството. Всичко това засяга самите основи на демокрацията и нещо трябва да се случи, когато имаме тайни закони, тайни съдилища, тайни доказателства и показания. Тогава демокрацията е в опасност. Ние имаме нови технологии, изключителни технологии и трябва да се види какво може да се направи за защита на суверенитета на държавите членки, най-вече суверенитета на гражданите. Дали има подмяна на върховенството на закона. Това би могло да бъде само а, авторитет тоталитарен режим. Историята трябва да ни послужи като сигнал за това какво се случва, когато живеем в авторитарни или дори фашистски държави. Госпожа Машон, аз ще се опитам да бъда също максимално кратка, защото имаше припокриване на някои въпроси, аз ще ги обединя как можем да защитим лицата, които подават сигнали, какво трябва да се направи в рамките на Европейския съюз за подобряване на тяхната закрила. Създаването на парламентарни комисии с правомощия за разследване на престъпления, свързани с дейността на службите, разузнавателните служби за държави, в държавите членки, би могло да бъде а, една добра първа стъпка. Трябва също да се гарантира по-голяма закрила на отделните лица, които разкриват нередности. От 1988 година ние в Обединеното кралство имаме закон, който защитава тези лица, но разузнавателните агенции са изключени, както и от закона за свободата на информацията. Може би те трябва също да бъдат включени в тези законодателни актове. Дори в разузнавателните агенции, шпионските агенции, има неща, които трябва да бъдат тайна, например, операции, които са в ход, чувствителни оперативни техники. В Обединеното кралство все още не можем да използваме а, прихващане на телефонни разговори в съда, защото те са незаконни. Освен това, имената а, на агентите също трябва да бъдат пазени в тайна, защото иначе живота им може да бъде поставен под а, заплаха. Но ако е имал операция преди 5 години и тя е излезе наяве, гражданите трябва да знаят а, а, какво се случва, за да знаят а, за какво става дума и а, как да се гласува, например, от парламента, когато става дума за финансиране тези агенции. От 1989 година а, имаме закон и там беше заложен а, темата за обществения интерес, което е а, очевидно насочено срещу а, лицата, които съобщават за нередности. Това е на национално ниво. На ниво Европейски парламент. Ако тези надзорни органи национално ниво не постигнат успех, трябва да има някаква европейска система, към която да се обърнат лицата, които са засегнати. Относно войната срещу демокрацията, имате пълно право. Разузнавателните агенции са запознати с това, че се натрупва напрежение чрез разширяването на ползването на интернет и информацията, която тече, тъй като възможностите им за контрол върху нас са много по-слаби, отколкото преди 10-15 години. Те се опитват за това да проникнат дълбоко в личния ни живот, за да знаят какво мислим, какво възнамеряваме. за това Европейската общност трябва да каже, нека да не допускаме това да се случва и можем да го направим. Знае, че вие сте слушали други много по-технически запознати от мен лица. Трябва да се освободим от зависимостта от базирани в САЩ интернет компании. Ролята на Европейския парламент е преди всичко да защити европейските граждани. Дали ние сме предатели? Да, някои твърдят, че е това. Това многократно ми заявял на мен и други лица, които са подавали е, сигнали. Да, аз съм се подписала под е, е, закона за опазване на е, тайната е, и съм го направила с пълно съзнание и убеденост. Е, но съм го направил, за да опазвам официалните тайни и съм го правила винаги при всички успешни операции, в които съм участвала, но аз не съм се подписала да защитавам неофициални тайни и те трябва да бъдат а, изложени пред обществеността. Тя да е наясно, че тези неща се случват защо тези, които се занимават с подобна престъпна дейност в разузнавателните агенции, не стигат до съда. Никога не им се предявяват обвинения. Наскоро наблюдаваме и друго с случая Чалси Манинг. Той представи Е един видеоматериал, на който се вижда хеликоптер, който стреля безразборно срещу невинни цивилни. Благодаря. Председателката, благодаря ви, че дойдохте и не запознахте с вашата гледна точка. I, think that's an endorsement of the work you've done and the courage that you have shown. Мисля, че това беше показателно за подкрепата, която ви оказваме. Не често се аплодират нашите гости по този начин. И така. Всъщност има един въпрос, на който не беше отговорено. Госпожа Морвай, но тя ще бъде изключително кратка, но преди нея господин Бронкс. Съжалявам, съжалявам. Сега, господин Дрейкс, въпросът 11 септември е разделната линия, което показва, че каквато и да е честа на това, на това злодеяние, функцията е, че той даде претекст за следене. До каква степен агенцията и други агенции са имали желание да проследяват масово, преди да бъдат провокирани с този терористичен акт. Били ли сте свидетели данни да се използвани за по-широки политически цели срещу врагове на политическата класа, управляващата? Госпожи, госпожо Мак, Машон, искам да ви попитам как се използват данните. Спомнахте, че министри и журналисти биват следени. Те Заплашени ли се да бъдат е, изобличени? И господин Дрейк, вие доброволно ли направихте това, което казахте? Защото някои от вашите дейности биха могли да ви да правят доста уязвим. Дали служите за сигурност в Обединеното кралство използват информация за по-широки политически цели, които не са свързани с въпросите за сигурността. И дали става дума за чисто демократично желание да се защити интересите на службата за сигурност или има политически подтекст? И ако е така, кой стои за това? Какво би ставало, ако някой е фалшив, е, някое фалш... лице е, с задни мисли дойде на власт? Тогава как, ако се подадат на изкушението тези агенции, биха ли могли да използват информацията и да се възползват от това. Не знае защо трябва да бъда по-кратка от всички останали. Тук всички имаха право на две минути. Ще помоля и аз за същото. Госпожо председател, очевидният въпрос е как може да изгрява, е, да продължаваме да живеем по този начин след разкритието на, госпожа Снауда, на господин Сноудън и вашите? Господин Дрейк, споменахте е, държавните развателни служби и начина по който те набират данни. Всички сме съгласни, че държавният социализъм или комунизъм е диктатура, беше диктатура и това е, беше всъщност едно от на диктатурата да постигат политическите си цели. Това е едно политически коректно, вече прието, общоприето изказване. Но това, неща, днес нещата опират ли до диктатура, политическа диктатура? Това вече не е толкова политически въпрос. Говорим ли днес за политическа диктатура и кои са диктаторите? САЩ или многонационални компании, банки, заедно с политическите партии на власт. И е ли това диктатура на 1% хора срещу 99%? Казахте, че всичко започна с атентата 11 септември. Но дали е така точно? Не е ли се е готвило от преди? И последния въпрос. Какво ви е вдъхнало сили на двамата вас да преживеете всички тези трудности, това страдание за каузата на свободата за всички нас. Благодаря. Сега да поканя господин Дрейк. I'll start with the last first. Um... Ще започна с последното. Отбелязах си това с Конституцията беше голям експеримент от е, 22 години. То показва как една идея за управление през океана. И подобно на госпожа Мешон, аз не съм положил клетва за конфиденциалност, за незаконност, за нарушаване суверенитета на някого. Така че това е основният отговор защ... на въпроса защо дигнах глас, защо се изправих. Просто защото съвестта ми подказа така. Избрах да го направя за бъдещето, не за себе си, за другите. Не можех просто безучастно да наблюдавам и да се изваря очите за начин на живот, който не одобрявам. Знаех какъв риск, представлява това, особено след 11 септември, но естествено не можех да остана в тази система. Сега за диктатура или не, мощните интереси, политически, корпоративни и така нататък, които стоят зад това. Аз би го нарекал мека тирания, кадифяна тирания. Проблема тук е технологията. Тя развъзва ръцете, прави много лесно една държава или който и да било по всяко време да подслушва или следи. Сега за агенцията въпроса. Агенцията се появи доста късно. Това заслужава да се знае. Тя прибягна до интернет, защото там всичко е открито. Единствено това, което се промени в годините преди 11 септември, и съвсем накратко ще се отклоня. По време на преходния администрация, екипа на Джордж Буш излезе с документ, който ерозира е, позициите на съда според четвъртата поправка. Това беше едно оправдание да разширят държавата, шпионската държава по един значим начин. Мисля, че това отговаря на въпросите, които бяха отправени към мен. Госпожа Машон? Да, много интересни въпроси, наистина. Благодаря. Ще съвсем накратко ще отговоря. Дали политиците или медиите са принудени от е, шпионите по детайната информация, която знаят. Те никога не са имали възможност да за достъп до информацията за тях дори тогава те не са знаели какви да си видят досиетата. Например, Джак Стро, бившия вътрешен министр. Той не знае какво шпионите знаят за тях. Разузнавачите знаят за тях. Сега дали някаква мръсничка афера, тайничка е, ще излезе или не, те просто не знаят. А по-страшното е, че това предизвиква страх от тях. Ето защо лейбористското правителство е така склонно да, се, да скланя глава пред е, разузнавателната общност, така да се каже. Дали го направих от политически мотиви? Направих го. И политиците, кои... това, което е смущаващо е, че се променят критериите в е, законите на Обединеното кралство полицайите под прикритие разследват екстремисти в вътрешен план. Например, активисти като Occupy, които действат в е, е, Лондонското Сити, те се разглеждат от полицията като терористи. А знаете как е, терористите, как закона се отнася към тях днес. Така че критериите се променят непрекъснато, ако, промете, ако промените дефиницията, ако смените е, заглавието си, фирмата си, вече ставате законна мишена. В смисъла на закона. Защо те е, се придържат към властта? Просто за да намерим работа на приятелите си. Да им дадем какво да правят. Ира, тероризма, Алкайда – вместо да се отдръпнат и кажат какви са заплатите, е, запла, каква е заплахата за нашата национална сигурност, как по, по най-добър начин да се защитим от тези заплахи, те си намират поводи. Ако, ако MI5 за нея няма работа, трансформирайте я, превърнете в нещо друго. И нека това звено, което извършва тази дейност, заработи работи, да е починено на всичките правила и закони, както полицията, защото при нас няма отчетност, а вършим полицейска работа. Дали живеем в диктатура? Последния въпрос ще се върна към цитата на Мусолини. Какво е фашизма? Каква е чиста дефиниция на фашизма? Според него това е сливането на държавата и фирмите, корпоративните и държавни интереси. Ако погледнем на това като едни, един огромен, една корпоративна машина, споразумението акта от миналата година срещу авторското право, това това е случай, в който лобистите, корпорациите се сливат и поемат функциите на държавата. И полуките от е, историята от е, президент Айзенхауер, който предупреди срещу военно-промишления комплекс. Мисля, че по-страшно чудовище е военно-разузнавателния комплекс. А те чудесно, техните интереси чудесно съвпадат с тези на големия бизнес. Те приличат на бизнес предприятие. Благодаря ви много. Това, с това приключваме това заседание. Сега ще поканя следващите. Извинявам ви се, защото боя се, че вашите е, изказвания ще са малко съкретени. Ще ви помоля максимално по 10 години да говорите, за да ни остана 10 минути за въпроси и отговори. Ще трябва наистина много експедитивно да действаме. Ако се наложи да останем малко по-дълго. Ще помоля любезно преводачите, ако могат да останат още няколко минути. И така, добре дошли. Тук имаме два оратори от е, неправителствени организации, които работят за защита на е, даващите сигнали. Първият е Джеслин Радък, госпожа Джеслин Радък, която е директор в проекта за държавна отчетност на директор по национална сигурност и правата на човека. И след това господин Джон Девит, който е директор на Transparency International за Ирландия. Ще помоля първо госпожа Радак да вземе думата за около 10 минути. Благодаря на Европейския парламент за това, че ме покани да присъствам на това историческо събитие. Наистина, поздравление на комисията Либе за е, тази инициатива, е, защото е, наистина първия важен случай на даване на сигнал, на биене на камбаната беше Сноудън. Без смели хора като мистер Сноудън, светът няма да знае за чудовищата дейност на Агенцията за социална сигурност в моята държава или в други държави. Вместо това, обществеността ще разчита на полуистини, които ще слуша от е, държавни служители в САЩ. Това, което разкри господин Сноуден, извади на, на светлина и предизвика една отдавна очаквана и нужна дискусия за това какво е е, какво върши ефективната скъпа система на разузнаване. Аз е, ръководя една организация, която се бори за защитата на е, даващите сигнали за нередности в САЩ. Това е след един такъв акт следват е, ужасяващи е, действия на прекратяване на договори, сплашване. В 2010-та за пръв път е, бях, се сблъсках с драконовите мерки на Агенцията за национална сигурност. Това беше годината, когато започнах да представлявам Томас Дрейк, за когото преди малко чухте. Аз самата съм човек, който е дал сигнал за злоупотреби на правителството в САЩ при първото терористично след... дело след 11 е, септември. От първа ръка научих, че администрацията на Буш е готова да ескалира ответните действия срещу уисълбловарите, като ги преследва като отнема професионалните им, професионалните им квалификация и прекратява договорите им и ги слага на черен списък. Това те можеха да направят по силата на закона за шпионажа. САЩ всъщност прекуси Рубикона, като криминализира този вид дейност. Макар, че наказателното преследване и делото срещу господин Дрейк е, не успя. Американското правителство продължи да обвинява граждани, които даваха сигнали за шпионски действия. Работещите в тези общности нямаха защита и бяха изключени от каквато и да е закрила. Фактът е, че за по-малко от година президентът Обама обвини повече хора по силата на този, в смисъла на този закон, повечето от които са именно сигнализиращи за злоупотреби, отколкото през всички други председателства преди това, а, президентства преди това. Знаем всички за случаи с Wikilinks. Там бе публикуван на най-големия е, обем от е, тайни документи от Чалси Менинг под е, ръководството на Джулиан Масанж, който самият попадна под ударите на този закон и бе арестуван на практика в еквадорското посолство в Лондон, Wikileaks смети, смени лицето на е, журналистиката и се превърна в един е, поддръжник на всички whistleblowers. САЩ обаче опита по хиляди начини да криминализира даването на сигнали и тези, които го правят, за да сплаши, за да сплаши тези, които въобще се опитват да обвинят в нещо или да критикуват властта. Това, което направиха в САЩ е всъщност едно престъпление срещу хората с морална, с съвест и кораж. Това доведе до мъчения, престъпления, масово наблюдение. И това беше насочено срещу лица, които нямаха нищо против президента извинете, или неговите агенции, или техния пряк началник. Просто те се, се бореха за каузата на човечеството и искаха да защитат срещу нередности и злоупотреба с информация обществеността наобщо. Сега обаче те рискуват и свободата, и живота си. Ние сме в лапите на една асиметрично съотношение между войната срещу сигнализиращите срещу нередности. Тя е метастазирала в една война срещу свободното слово. Тук не става дума. Тези хора сега са не само обект на следене, но те също тях се повдигат обвинение за това, че просто вършат работата си. Във войната срещу сигнализиращите е, хакери, дисиденти, това е една, чрез тях се води една подмолна война на информацията с информацията. Защо? Защото е информацията, ние сме в века на информация, информацията е новата, златото, валутата на властта. Тази война взема безпредседентни мащаби. Чухте по, е, преди мен от факти, за които, които са потвърдени. масови кибероперации, хакиране в компютрите на хората, саботиране на инфраструктура и шпиониране върху граждани. Ние сме свидетели на всичко това. Повече от 5 милиарда е похарчил правителството на САЩ след 11 септември за шпионаж, за разузвателна дейност. В един зашеметяващ ект на граждански кораж, един човек всъщност разпочва пука е, този балон, е, разби тази е, обвивка на най-тайната агенция в името на всички. И започнаха едни разкрития. Всяко разкритие беше по-смущаващо от предното. Журналисти по цял свят оповластяват информацията, която господин, за която господин Сноудън рискува живота си този почетен орган признава значимостта на тези разкрития и колко важни са те за четящото, информираното е, общество. Аз е, наистина е, уважавам дейността на тази комисия, която твори закони за защита на свободата на изказа, на публикациите и се надявам, че разследването е, срещу Сноуда ще се разкрие допълнително след появата, ще се развие след появата на е, нови факти. Както казаха преди 50 години, цитирам, по-лоши от предателите са хората, които се, които, е, които се представят лоялни на държавата, които всъщност под формата на вярност на е, националното знаме оставят хората да тъпчат в, да, в мрак. Това, което става в момента, на това, което става в момента, бившата източна Германия би завиждала, което става у нас. Ако трябва да избираме между свободата или сигурността, е, това е ужасно. Трябва да ние можехме да живеем и с двете, ако преди 11 септември агенцията беше чула хора като Том Грейк и други, защото те имаха идеи как да се борим с тероризма по законосъобразен начин, защитавайки и опазвайки неприкосновеността на личното пространство. Господин Сноудън би желал да присъства на тези изслушвания, но по очевидни и ужасни обстоятелства той не може. Това е единствения начин да се привлече вниманието към него. Джулиан Асанж и Уикилингс, тези, които го спасиха от Хонг-Конг, и уредиха неговото преминаване в Русия, му помогнаха да получи е, убежище там и кой освен Сара Херисън бяха по-близо до него във всяка стъпка от неговата, е, неговия сложен път. Те не са само е, етапи на съвременния вариант на underground. Тези хора бяха ангелите хранители на Санш, които му помогнаха да оживее в този сложен, по този труден път. Това е опит да се запази вашата свобода и моята. И в опита да направят това, тези хора се отказаха от много лични свободи. Отношението към Джулиен, Сара и Ед, примера, който те дадаха, както и други като тях наистина имат стряскащо въздействие върху тези, които се опитват да кажат истината. Изявление на Едвард Сноудън. Благодаря на Европейския парламент и на комисията Либе за това, че се взема с задачата да се бори с масовото проследяване. Тази практика е най-голямото предизвикателство пред правата на хората в нашето време. Економиките на развитите страни е, разчитат на творчеството си и е, ние трябва да не забравяме, че творчеството, съзиданието е продукт на любознателността, а то от своя страна е продукт на неприкосновеността на личния живот. Е, обществото трябва да има възможност да определи баланса между е, човешките свободи, и е, правата на правителството да разследва. Това не са решения, които трябва да се вземат от хората, а те трябва да се правят за хората след информиран пространен дебат. Но публичното е, обсъждане на тези въпроси не е възможно да се случи без да има знания. И да се предоставят на обществото познания, така както го направих аз, е, цената бе е, да бъда преследван и изпратен в изгнание. Ние трябва да създадем по-добри канали за хората, които имат съвест да информират не само правителствени агенции, но и представителите на обществото и извън правителството. Аз имах намерение именно да създам възможност да се провежда такъв дебат. В момента виждаме, че се създават нови законодателни комисии, предлагат се нови проблеми за новите, нови закони за нови проблеми. И не е, и виждаме и смели служители, които са готови да оповестят на гражданите как на тях не им се оповестява, по какъв начин ги ръководят. Знаем, че обществото иска да работи наравно с правителството в решаване на съдбата си. Вие е, аз лично е, ще ви оказвам пълна подкрепа и съм благодарен за провеждането на това изслушване. Едвард Сноуден. Председателствата, благодаря за това, че предадохте неговото изявление. А сега давам думата на господин Девид, Transparency International, Ирландия. Благодаря, благодаря на всички за поканата. За мен определено е чест да споделя нашата платформа с всички хора, които са тук, на които аз се възхищавам. Аз лично се считам за изключително щастлив за това, че не съм имал необходимостта да подложа на проверка моята съвест, така както се е наложила на колегите тук. Много често подаващите сигнали всъщност са хора със съвест, които се оказват на, не, на неправилното място в неправилното време. Следва да създават законови рамки, които да насърчават тази практика, а не да ограничават трябва да има възможност да се изказват хората в защита на обществения интерес. Нашата организация защитава интереса на обществото, иска обществените организации институции да имат повече отговорности. За това ние настояваме да има реформа на институциите, да има рамкови възможности за регулиране на действията на подаващите сигнали. Ние скоро ще излезем с доклад за законовата защита за подобни лица. В около 50 страни има телефонна линия за защита на подаващи сигнали. В Ирландия създадохме такава телефонна линия за жертви на корупция, първата в Западна Европа. преди две години. Е, подобни телефони има в Чехия, Румъния, Унгария и Люксембург. Работим и в Обединеното кралство е, по законодателството за подаващите сигнали за нередности. Е, допускаме, че естествено Организациите, свързани с разузнаването, има за цел да защитават съответните страни, но трябва да се намери начин да се предотвратяват злоупотребите. Имаше много случаи с лица, подаващи сигнали в Европейския съюз. Франк Ревел, например, в Дания подаде сигнал за нарушава за данни на разузнаването, свързани с нападението в Ирак, в Ирландия. Няма много противоречия, свързани с разузнавателната общност от 40 години. Проблемите бяха, когато а, излязох през 70-те години данни за свързани с Ира. Но, разбира се, има проблеми и в други области на обществената дейност. През 2010 година служители от Социалното министерство се оказа, че дават лични данни на граждани на застрахователни компании. Също бяха подадени сигнали за фалшифициране на данни, е, които се подават на полицията, свързани с е, нарушения на правилника за движение. Има уволнен виж служител на полицията, който подаде сигнал за нарушения – и е, посланието, което се подава по този начин е, че е, да се съобщи за нарушение е по-зле от това да извършиш нарушение. Е, подобни случаи показват, че обществени е, служители могат да злоупотребяват с а, публични средства или собственост без да бъдат а, наказани. Също така се злоупотребява с а, неприкосновеността на личните данни на личния живот. А, служащите в, разо, в разузнаването в повечето страни на Европейския съюз не могат да подават сигнали по силата на задълженията си за спазване на служебна тайна. Според Асоциацията за борба с измамите, около 40% от случаите за измами всъщност обаче се разкриват от подаването на сигнали. Тоест, е, лицата, подаващи сигнали, е, предотвратяват е, злоупотреби чисто превентивно, защото евентуално, когато колегите знаят, че някой може да подаде сигнал, те просто се въздържат от извършване на злоупотреби. Тази дейност е в интерес на обществеността, в определение в Обединеното кралство 98 година бе прият съответен закон за защита на подаващите сигнали. Ставаше дума за подалите сигнали за проблема ми, е, свързани с железопътната система, включително една катастрофа, която коства живота на над 90 души. Подобна практика намалява риска и от, обще, от опасно поведение в Обединеното кралство има законодателство и то е едно от малкото в Европейския съюз с пространни мерки за защита на подаващите сигнали, както в публичния, така и в частния сектор. Но служащите в разузнаването не са защитени от това законодателство някои сектори, като здравоопазването, грижите за деца, имат възможност да подават сигнали срещу определени нарушения, като например измами или насилие на деца. Корупцията може ясно да бъде дефинирана в законодателството като подкупване на официални лица – и е, в зависимост от дефинициите, не винаги подаващите сигнали за корупция могат да бъдат защитени, зависи от това каква информация се подава. Често събираната информация може да бъде предмет на злоупотреба от е, разузнавателната общност – Законодателството е относително ограничително, т.е. Само определен... могат да се подават сигнали само срещу определени лица в структурата. И това възпира гражданите да търсят отговорност от служителите. Е, Transparency International е разработил основни принципи е, за рамка и за политика по отношение на закрилата за подаващите сигнали и ви препоръчвам да я използвате. Три основни принципа са застъпени в нея. Първо, трябва да има защита за всички работещи, включително в областта на образованието и разузнаването както и защита за стажуващите, не само за работещите на заплата. Не следва да има наказателни мерки като освобождаване от работа или е, неформални турмоз, например. Е, подаващите сигнали трябва да могат не само да подават сигнали за корупция и измами, но също и за е, злоупотреби, за разхищения и така нататък. Също трябва да има а, различни канали, по които подаващите сигнали да могат да, да дадат съответната информация. Те също така трябва да имат възможност да подадат сигнали не само вътре в организацията, в която работят, но и извън нея, защото ако няма тази възможност, може би сигналите подадени вътре ще бъдат заглушени. В Ирландия се възползваме от тези принципи, които са, всъщност залягат на опита на хората, подаващи сигнали по целия свят. Ние имаме възможност да се подават сигнали и вътрешно, и на съответния министър невъзможността да се подават сигнали всъщност е, е нарушение на възможностите на една демократична система да упражнява контрол. Ние установяваме нуждата да има постоянна оценка на публичните институции, да има обществен контрол на нивото на прозрачност на тези институции. Обществото има право да има информация. То трябва да може да държи отговорно институциите и ние имаме отговорност да предоставяме информация на гражданите. Подаващите сигнали в моята страна и навсякъде в е, Европа е, са наясно, че хората трябва да се чувстват в безопасност, когато излизат с истината. Благодаря. Искам да се извиня на двамата оратори, че малко ви притиснахме а, с времето. Има ли други, освен а, докладчика и докладчиците в сянка, госпожа Морвай, господин Бронкс, а, а, господин Сипел? Въпросите може да ги задавате в рамките на една минута. Благодаря на Джеслин Радък за нейното изложение, както и на Джон. Вие говорихте за по-добри канали, за да могат хората с съвест да подават сигнали. Не знае как това да го отразим в доклада, за да се избегне ситуация, при която да имаме президентска политика в, в САЩ, каквато наблюдаваме сега. Дали Сноуден е направил това, което е направил защото вътрешната структура за подаващите сигнали е напълно неадекватна. Сигурно ще го потвърдите. И защо е трябвало да действа по този начин, по който е действал. И за да избегнем подобно нещо в Европейския съюз, какво трябва да се направи, беше споменат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 доклади много бяха интересни. Въпросът ми по принцип е в същата посока за оповестяването. Дали това е единствения начин, по който е, трябва да стане? Чрез пресата или вътрешен начин? Или е, парламентарни пътища, възможности? Или чрез някаква независима институция, като омбудсмана, например, който да предаде съответна информация нататък? или сам човек да, се, да си да поеме този риск. Сега, е, при наказателно-правно преследване, това дали е неефективно или има по-удобен начин за даващия сигнал да го направи. Благодаря, господин Албрехт. Спестява 60 секунди. Той отсъства. Също е господин Коркхолк. Госпожа Ернст. И аз искам да се обърна към защитата на сигнализиращите за наредности. Да се върна към препоръчаните, към липсващата защита на това. Как трябва да разбираме действията отношението към whistleblowerите. Беззаконие, те са престъп, се разглеждат като престъпници, като национални предатели. Как си представяте защитата на сигнализиращите? Какви норми са задължителни, неща, които не сте споменали тук? Госпожа Морвай. Беше много вълнуващо да изслушаме личното послание на господин Сноуден към нас. Ние му пожелаваме всичко най-добро и сме му признателни. Поне се надявам, че повечето от нас сме му признателни. В първото си интервю каза, че това, от което най-много се бои, не е Гуантанамо или обвинение, или смъртно наказание, а по-скоро възможността това, което е разкрил, да не доведе до последици. Лично мен това ме кара да бъда изключително ангажирана в процеса. Колко доволен считате, че е той на този етап с последиците, които се предизвикват за сега, и освен това, какво считате, каква е личното бъдеще на господин Сноуден, какво ще му се случи и дали ние правим достатъчно, за да защитим правата му, господин Бронкса? Европейския съюз съвсем не е безгрешен, що се отнася до войната срещу подаващите сигнали. Твърденията, че съгласно регламента за служителите на Европейския съюз съществува а, такава защита. А, но това не въжеше за един от счетоводителите в комисията, който, която беше освободена, когато а, беше избрана в парламента, беше блокирано избирането и за заместник председател на комисията по бюджетите. Освен това, другия подаващи сигнали също твърдят, че са били подложени на обиски заради това, че са подали сигнали за финансови злоупотреби в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Ступел. Ще се опитам да бъда кратка. Няма някакъв заговор Оставаме с впечатлението, че в последните години различни организации и тайните служби всъщност е, действат е, самостоятелно. Те имат е, пари, власт и се опитват да запазят тези си позиции и да си оградат с една защитна ограда. Правителството смята, че е трудно, е, намира за трудно да да действа с тези, които които отговарят за това положение. В такъв смисъл се питам до каква степен може да е успешен този, е, е, този ход, ако е, няма решимост в правителството и законодателите да защитят сигнализиращите. Благодаря. Моя въпрос е последния, насочен към госпожа Рада, която говори за турмоза върху подаващи сигнали журналисти, върху техните семейства, върху техните приятели и прочие. А, какво ще кажете за юристите? Има ли война срещу а, адвокати, които защитават а, подаващите сигнали? Могат ли те да работят а, свободно и в безопасност? Госпожа Радък за отговор на въпросите. Аз считам, че не бих могла да работя по нормален начин, както би трябвало да работи един юрист. Аз се чувствам в безопасност, тъй като, доколкото ми е известно, не съм подложена на такъв надзор, на какъвто са подложени адвокати, които работят по дела, свързани с Гуантанамо Мобей. Но все пак внимавам а, използвам някои тактики на наркотрафикантите, като плащам в а, брой, използвам а, кодиране при електронните съобщения. Има пълна промяна в взаимодействието ми с клиентите, което не съответства на едни нормални отношения между адвокат и клиент. По някои от другите въпроси, що се отнася до решенията, това, което е необходимо, е реформа за защита на лицата, подаващи е, сигнали. Вече е, са направени някои постъпки, които са свързани с лица, които е, подават сигнали извън разузнавателната общност. Проблемът обаче е в това, че националната сигурност и лицата, които подават сигнали, свързани с работата на разузнавателните служби, не са защитени. По грешни са твърденията, че е защитен господин Сноудън, защото директивата не се прилага и не се отнася до изпълнителите. Ако имаме канали, които действат нормално, това би било добре, но ние виждаме, че господин Сноуден беше готов да използва неофициални канали, Що се отнася до това, доколко доволен е Сноузен от промените, които са настъпили според него, той се радва, че са започнати разговори за реформи и как да се промени положението. Първоначално в своите изявления той каза, че едно от най-големите му съжаления би било, ако нищо не се случи, ако всичко е, е на празно. Има поредица от 12 слушвания от вашата комисия, което ме изпълва с надежда, както изпълва с надежда, според мен, и всички лица, подаващи сигнали. Разбира се, всичко ще зависи от големите сили в света да признаят, че Сноуден трябва да получи убежище. Много страни установиха, че той е подложен на политическо преследване заради своите политически мнения. Той не трябва да отговаря за криминални престъпления. Има много хора, които са получили обежище, но са били подложени на наказателно преследване в собствената си страна. Сега, както Джулиан Асанж, той е получил обежище, но въпреки това не живее като свободен човек. И мисля, че трябва да стигнем до момента и считам, че Европа и е останалия света е, е, са напредали много повече, отколкото САЩ. Разделени съмненията, дали, е, има съмнение дали това е 60 до 40%, е, да се смята един е, подаващ сигнал за е, престъпник е, или за предател. Хората по-скоро гледат каква е същността на това, което той е направил публично достояние и считат, че това е в полза на нашата страна и на света. Ние не искаме да удължаваме допълнително това заседание, но бихте ли наблегнат ли повече на последното, което каза госпожа Ернст, ако е използвала всички официални канали на разположение, дали автоматично може да бъде обменел в а, а, извършване на престъпления или по законите за борба срещу тероризма. Да, да, ако той беше минал през официалните канали, мога да ви кажа от първа ръка, когато представлявах Томас Дрейк, който изслушахте по-рано, той е служител на Агенцията за национална сигурност, обълна се а, към съответните органи в Министерството на отбраната и двете камери на Конгреса. Не само, че нищо не се случи, но Министерството на отбраната всъщност из... подкрепи неговите а... подадената от него информация, но в последствие предади а... Дрейк и останалите подавали сигнали на правосъдието. Господин Сноуден е, проучи случая на Томас е, е, Дрейк, на Чарлз Семени и други, които минаха през официалните канали и те бяха обвинени по закона за шпионажа. Благодаря. Господин Девет, бяха поставени четири въпроса какво може да се преди в закона, за да се защитят лица, които подават сигнали, свързани с работата на разузнавателни служби. Те, за да могат да се защитят в съда, трябва да не бъдат освобождавани или пък подлагани на тормоз. Те имат право на защита, тогава когато са действали в рамките на закона в Ирландия, закона за оповестяването на информация осигурява такива гаранции, стига тези лица да са действали в рамките на закона. Важно е също лицата, които подават сигнали, да са сигурни, че ще бъдат предприяти действия на базата на това, което те оповестяват. Една от причините, поради която хората не подават информация, е, че считат, че нищо няма да последва. Тези, които получават информация, трябва да им са правно задължение да предприемат действия на базата на тази информация. Дали тази информация трябва да се предава в вътрешен план? Да. В Обединеното кралство и в Ирландия, както и други части на света, Нова Зеландия, Южна Африка, например, има предвидени разпоредби да се насърчават работещите в съответните предприятия да съобщават за нередности на своите началници. Включително да стига до парламента, до регулаторен орган, до медиите относно дали подаващите сигнали трябва да се изчитат за престъпници или за предатели. Мисля, че отговор е риторичен. Тези хора са изключително полезни. Разбира се, зависи кой определя нещата. юридически погледнато. От правна гледна точка, как това може да се реши? Как юридически, каква да е юридическата форма, мярка, е, на каква база се определя той като е, предател, национален предател и така нататък? Да, аз казах, е, зависи кой определя нещата. Ние трябва да защитим лицата, които подават сигналите, се нуждаят от правна закрила. Също и регионалните и международни организации се нуждаят от закрила в същата степен, в каквато се нуждаят от закрила и лицата, подаващи сигнали. Въпросът е дали те могат да са сигурни, че ще бъдат предприяти действия от държавата в защита на лицата, подали сигнали срещу нередности в разузнавателните служби. Ако политиците не гледат на това като на приоритет, те няма да предприемат юридически мерки. Благодаря. Искам да благодаря на всички оратори. Благодаря ви, че дойдохте тук и направихте тези експозета. Искам да благодаря на преводачите, че останаха по-дълго от предвиденото. Искам да благодаря също и на аудиторията, че бяха толкова търпеливи и останаха до края на заседанието, което обявявам за закрито.